said that we can just the date and see what. Commissioner is waiting, everybody is there. Okay, we can start. We can start. Colleghi, se prendete posto, cominciamo il nostro incontro. Колеги, ако обичате, заемете места, за да започнем заседанието. Комисар Поточник е при нас сега. И е, в такъв смисъл трябва да, отделим е, максимал, да му отделим максимално е, дълго време. И докато се настанявате, точка да ви кажа, точка 9 от нашия дневен ред, свързано с препоръките на координаторите, резултатите от заседанията от юли и септември е, вече са налични е, по електронните медии. Ако до края на днешния ден няма е, възражения, ще считаме, че протокола от заседанието на координаторите е одобрен. И сега да пристъпим към първата точка от следобедния дневен ред – умяна на мнение с комисар Поточник. Благодаря на господин комисаря, че е, дойде при нас. Ние ще говорим за економиката с е, нулеви отпадъци. През юли е, бе представен този пакет от комисията, като там имаше едно съобщение по темата proposte di direttive eh, така наречената кръгова економика с шестата проекта директива, която ревизира съществуващите и конкретно е, съобщение за малките и средни предприятия за устойчиво устойчиво строителство. Сега ще дадем думата на комисар Поточник, а след това ще дадем възможност да му задавате въпроси. Заповядайте, господин комисар. Уважаеми Джовани, уважаеми депутати, дами и господа, първо, нека да ви поздравя всички вас, които сте избрани отново в Европейския парламент – много се радвам, че в Комисията по околна среда виждам лица, с които работих отблизо в последните пет години. А тези от вас, които присъстваха на моето изслушване преди пет години, е, може би помните, че като кандидат комисар аз направих едно обещание, което ме водеше през целия ми мандат, а именно, че първият ми приоритет е, в програмата Европа 2020 за растеж и устойчив ще почива на много силна база на е, устойчивост и ефикасност. И затова винаги съм се старал да има интегриран подход между економическите въпроси, социалните и индустриалните. Е, пакета за кръгова или затворена економика в такъв смисъл интегрира тези три изменения – и е, пътя на растеж е, се признава, че не е най-удачния за Европа в настоящия век. И е, в момента искам да подчертая отново е, своя ангажимент, който е, поех през 2010 и да коментирам, че нашия век е век на една нестабилност и крехкост и се нуждае от една много положителна програма за бъдеще. Представил съм графики, които показват именно това, което искам да кажа. Индекса за човешко развитие на хоризонтална ос, а по вертикала е прага за човешко развитие. И виждате как се оформят групите страни в света. И колкото по-висок е индекса за развитие, толкова по-висок е и е, екологичния отпечатък. Така че, за да се постигне устойчивост, е, страните трябва да се изместват към долния десен е, ъгъл, който е отбелязан с зелено. Тоест да се разграничи развитието от прекомерната употреба на естествени ресурси. За момента виждате, че нито една страна не се е, намира в е, тази зелена област, т.е. да живеят добре и да е, се води един, една политика за устойчиво развитие. Значи, когато вървете нагоре вече към индекса за човешко развитие, трябва да започнем да мислим и как да тръгваме надолу по посока на устойчивост защото е, за да се постигне тази устойчивост, ние трябва да имаме и технологични решения, да имаме и съответното е, лидерство, защото ако няма тази воля да вървим към зеленото поле, това няма как да се постигне. А, ние сме затворени в едни линейни економически модели, които а, е, следват от това, че имаше изобилие на ресурси. Бяхме готови да ги изхвърляме като е, отпадъчни материали, без да оценяваме потенциалната им е, стойност за преработка. За да придвижим економиките в устойчиво ниво, ние трябва да и да продължим е, подобряването на жизнените стандарти, за да можем да придвижим и, и развиващи се економики към десния зелен център, без да ги дигаме прекалено на високо, ние трябва да следваме съответни мерки. Не можем да работим и да произвеждаме по същия безотговорен начин, както го правехме до сега. Трябва да се промени начина на потребление. В Европа признахме това, когато включихме ресурсовата ефективност в стратегията за развитие на Европа 2020 като е, целта е да не обвързваме растежа с прекомерна употреба на ресурси. Именно това е нашия план да влезем в това зелено поле. Там разработихме и програмата, седма програма за екологични действия в, с така нарочното понятие добър живот. Е, като е, не може е, съображенията за околната среда да ограничават е, е ни. Напротив, трябва просто да търсиме максимална ефективност на ресурсите, земята, водата и енергията. Това се налага както от екологична гледна точка, така и от економическа гледна точка. Ние имаме модел на ресурсно високоинтензивна економика и разходите за енергия и, са изключително високи. Примерно изследвания за сектора на стомана и е, алуминии показват, че суровините са 30-40% от разходите. Също така има много сектори, които зависят от внос на суровини и енергия. И ако искаме да запазим нашето качество на живота, да не намаляваме социалните си стандарти и заплащане, е, трябва единствено да увеличим добавената стойност, като увеличим производителността на труда и ефективността на използване на ресурсите. И тази кръгова економика, съответния пакет, който ние предлагаме, именно е, има за цел да се подобри ефективността на използването на ресурси. В Европа търсиме нови устойчиви източници за растеж и просперитет тук е, се отдава дължимото на, комисията, е, на политиката на комисията и за растеж, и за защита на околната среда, защото признаваме и отчитаме факта, че двете политики трябва да се развиват а, е, заедно и че а, трябва да работим не само аз, но аз трябва да работя в сътрудничество с моите колеги, комисари за заето, за индустрия и така нататък. Затова бъдещето на Конкурентоспособността на Европа е да използва не само по-малко суровини, вода и енергия, но и възможността да ги заменяме с а, такива суровини, вече преработени за да може да се произвеждат стоки, които да могат в последствие да бъдат преработвани вторично. Именно това е идеята на кръговата економика, т.е. с минимални отпадъци да се създаде едно общество без отпадъчни продукти. Тези 6 милиона тона ценни материали, които се съдържат в отпадъците, следва да влязат обратно в економиката. Затова преразгледахме някои от е, законодателните текстове за отпадъците и ги включихме в е, пакета за кръговата економика. Там оглеждаме всеки цикъл от продукцията и потреблението и откриваме къде не са разработени достатъчно условия за пазарите и търсиме възможности за преход към по-голяма ефективност. Е, търсиме подобрение на пазарите за вторични суровини, също по-ефективни материали и насърчаването на е, дизайн, индустриален дизайн за възможност за преработка, ремонтиране и така нататък. Тоест да има един удължен цикъл на живот на продукта. Също така предлагаме и много амбициозни цели, за да имаме е, напредък в, е, продуктив, е, в е, подобряване на производителността. В пакета се съдържа и съобщение за кръговата економика, т.е. целта Европа с минимално или нулево количество отпадъци. Включват се и целите в директивата за отпадъци, за амбалаж, за сметища и още две директиви. Също така се е, разработва така наречен зелен план за действие за малките и средни предприятия, възможности за използване на ресурсова ефективност за строителството. За, съзнале, за съжаление, малко закъсняхме със съобщението за устойчиви храни не успяхме да го приемем в пакета, но приехме е, документа за е, целите за намаляване на е, разхищението на храна и ресурси. В следващия слайд ви показваме политиката за отпадъци, преразглеждане на целите за отпадъците. Това е в сърцевината на кръговата економика. Целта е да се постигне нулева, нулеви отпадъци. Разбира се, там предизвикателствата са сериозни. Основната политика е политика на превенция спрямо отпадъците. Това е наша цел и какво предлагаме ние като цели. Това, което е изписано в черно, са е, законово задължителни цели, предложени от комисията. А цифрите в червено са индикативни е, цели, е, които се предлагат. Те не са е, задължителни, но не означава, че не са важни страните членки трябва да приготвят програми, които да се движат в тази посока. Така че предлагаме да се е, рециклират отпадъците до 70% до 2030 година. В момента нивото е около 45%. Става дума за общински отпадъци. Също така отпадъците от амбалаж да стигнат до 85% преработка в момента, до 25 година 70%, включително с цели за отделните материали. Също така предлагаме за сметищата до, да се стигне до нулеви цели до 2025 година страните членки би следвало до 2300 година практически да елиминират сметищата. Също така предлагаме да се навали разхищението на храна до 30% и също така морските отпадъци до 30%, с 30% да се намалят до 2020 година. Това е ангажимент, който се пое в програмата 2000 Рио плюс 20. Там се разработи въпроса с буклука в морска среда. Но ние не искам да чакаме до 2030 година, за да установим, че някои страни не са си изпълнили задълженията. Затова предлагаме механизъм за мониторинг и ранно предупреждение който е свързан с възможности за оказване на помощ и съвети на страните, които се нуждаят. Възползваме се от законодателството, което съществува за намаляване на бюрократичните тежести, директивата за опасни отпадъци и също така предлагаме упростени изисквания за доклад и отчетност. Също така е, искаме да се развият пазарите за висококачествени вторични суровини, е, включително да се оцени и добавената стойност на определени отпадъчни продукти. Като членове на Комисията по околна среда, вие безспорно сте наясно колко важни са тези неща. И се надявам, че вие ще имате достатъчно амбиция да превърнете тези предложения в реалност. Сега, по-широките ни политически цели и програми, които се предвиждат в е, стратегията Европа 2020. Тук стигаме до основата на пакета за кръговата економика, т.е. за необходимостта да има основна водеща цел за е, ресурсова ефективност тук ще привлечем и политическото внимание, да се търси висока ефективност при използване на суровините, да се изготвят строги и стрикни стратегии за страните членки и бизнеса да подобрят показателите на работа. Внимателно ще анализираме альтернативите преди да приложим конкретните преди да дадем съответните предложения. Стигнахме до заключение, че ресурсовата производителност, която се е, е всъщност се отчита като се раздели БВП на, на, на на използваните ресурси е добър показател за ефективността на економиката. Тук се отчита цялата верига на производство, включително вносните материали и е свързана също така много с потреблението на енергия. Сравняват се е, сходни продукти, произведени в Европа или внесени. И метода е съвместим с нашата цел за реиндустриализация – по този начин можем да търсим и е, цялостна енергийна ефективност и съответно да можем да говорим с сравними и разбираеми термини. Е, земепотребление, потребление на вода, потребление на суровини е, са различни критерии, но потреблението на суровини е като че ли най добрия показател за ефективност. Между 2002 и 2011 година ресурсовата производителност се подобряваше само с 2% годишно. Сега предвиждаме с промените в потреблението на суровини да постигнем до 2030 година ресурсова производителност около 50% по-добра от днешната. 50 или 15 не се чу ясно цифрата като годишната, е, годишният темп на подобрение ще се намали от настоящите 2% до по-малко от 1% на година. Е, това са прогнози. И това намаление трябва да бъде преодоляно. Имаше е, препоръки на работна група, която, където се включваха и депутати, където се препоръча 30% увеличение на ресурсовата производителност до 2030, за да се запази този дългосрочно тенденцията на увеличаване от 2% годишно. Комисията направи пълна оценка на въздействието на подобна цел върху е, създаването на работни места и растеж. Резултатите показват, че ако имаме по-голяма ефективност на ресурсите, ще се, е, имаме и по-добро економическо представен. Тоест, ако подобрим ресурсовата ефективност 30%, ще повишим БВП с 3% и ще създадем около 2 милиона допълнителни работни места. Това е по сценария за растеж под 50%. Така че превенцията на отпадъци и другите политики могат да доведат до економии за бизнеса до 600 милиарда евро, т.е. 8% от техния оборот. Също така ще има съответни социални и економически ползи. Тези цели са напълно съвместими с нашия подход към растежа и е, запълват един съществен пропуск от настоящата стратегия за развитие на Европа до 2020. Също така на европейско ниво може да се създаде и незадължителна цел за ресурсова ефективност, като страните членки да бъдат оставени да избират сами оптималния микс от политики, които да постигнат това. Може да се търси е, индивидуални цели за отделните страни за кръговата економика. Ето, виждате тук класическо изобразяване на тази кръгова економика и как ревизираните цели за отпадъци ще намалят загубата на ресурси и ще повишат добавената стойност, която получаваме от тях чрез рециклиране. Нашето предложение за кръгова економика считат, че е, ресурсовата производителност е водеща в стратегията 2020, е, като, през, като следва да се направи средносрочен преглед на и се отчитат резултатите от консултациите и е, препоръките на работната група, Европейската работна група за ресурсова ефективност. Предлагам ви и ви насърчавам да подкрепяте тези цели, защото по този начин ще можем да направим възможното да свържеме опазването на околната среда и целите за създаване на работни места, свързани с стратегията 2020 и с европейския семестър. И да кажа обобщено, без да се подобри ресурсовата ефективност, конкурентоспособността на европейската индустрия ще остане сериозно застрашена. И без политически цели на европейско ниво никога няма да създадем съответните рамкови условия и изисквания за постигане на този преход. И накрая, последно, не най-маловажно, вие сте чули вероятно, че аз няма да бъда комисар от тук нататък, т.е. няма да работя от тук нататък с вас. Аз е, отделих 10, е, 10 е, от най-продуктивните години на моята кариера за тази тема и успях да направя това благодарение на вашето доверие и затова в момента абсолютно не съм съгласен с гласовете, които се чуват в момента, че Европейския парламент се състои от хора, които нямат реална представа за живота. Никак... Това въобще не е така. Е, вашия глас е много важен и много важни промени в реалния ни живот се случиха благодарение на вас, благодарение на вашата визия за Европа и за света, такива каквито ги искаме. Затова искам да изразя своята много висока оценка и огромната си благодарност към за сътрудничеството ми с вашата комисия. Надявам се, че и моя наследник ще се радва на вашата доверие. Надявам се, че идеята за кръгова економика, за ресурсова ефективност ще бъдат е, разработени и развити, за да постигаме и устойчив растеж и устойчиви работни места. Благодаря ви. Господин комисар, мисля, че ръкоплясканията са най-красноречивия израз на нашата оценка за извършеното от вас през последните години. Е, ентусиазма и съпричастността, която бяха така характерни за вас през последната година. Сега ще започнем с въпросите, които могат да ви зададат координаторите. Всеки един от тях има по две минути, след това отговор на комисара, след това втори кръг въпроси, отново отговорите на комисара. Карл Хайнц има думата. Скъпи Янош Поточник. Отдавна, отдавна чаквахме този документ, тъй като в Европа се прилагаха различни политики на управление на отпадъците, но нямаше единомислие, нямаше единен подход единния подход, който най-после ти изработи. Ние се радваме, че ти беше човека, който пое тази задача в, свои ръце. И наистина подхода е стъпил на много а, значителни научни изследвания и а, е издържан. Радваме се, радвам се, че е, можем да гледаме бъдещето с е, известна надежда. Разбира се, цифрите не винаги изразяват същността на нещата, но осъзнаването на новата политика, е, това, че хората взимат при сърце тези проблеми и са основното, са значителното. В деня, в който а, е, а, е, дигиталната мобилност бъде факт в а, е, Китай, ще, страната ще бъде изправена пред страшно много недостиг на неща, докато ти си човека, който осъзна необходимото за Европа. Е, просто е, мисля, че от тук нататък трябва да, зач... да зачеркнем думата отпадъци от е, речника. Тя трябва да изчезне от нашия речник. Аз опитвам да го обясна на моите близки. Това. Става дума за една верига, която не трябва да бъде прекъсвана и тя ще бъде от основно значение. Аз лично а, говоря по-скоро и а, обръщам внимание на така нареченото употреба на вторични суровини, не казвам отпадъци. Но за голяма страна като моята в Европа резултатите са незадоволителни. Защо? Защото в крайна сметка в, в моята страна се е, събират отпадъците и се раз, има разделно събиране, което е много напреднало, а същевременно много малко от е, тези отпадъци се рециклират, тъй като голяма, голямата част от е, е, отпадъците се изгарят преди това. Има много а, индустриалци, които казват, ние сме готови да построиме а, заводи за рециклиране, но няма достатъчно вторични суровини. Те просто се изгарят преди да стигнат до а, етапа на а, рециклиране. Сега, ако съм член на българската или румънската делегация, бих си замълчал по този въпрос, но Европейската, Европейския съюз в никакъв случай не трябва да отваря нови сметища. Особено сметища на открито, напротив, те трябва да бъдат закрити и е, на сметищата да се депонира само нещата, които въобще не могат да се рециклират проблема с разделянето на отпадъците, на открито, сметищата. Това са спирачки за процеса на рециклиране. Така че господин председател. Сметищата, които съще, съществуват, не се използват целесообразно и смятам, че трябва да се наложат задължителни норми. 30% са прекалено много за едните, прекалено не обвързващо за другите или недостатъчни е, цифри за другите. Е, показателите за производителност са, са внедрени в е, Германия, но те е, не са показателни. Защото ако се съобразяваме с тези показатели, то тогава ще има е, изместване и из, износ на производството. Така че нека да бъдем много внимателни. Още веднъж ви благодаря, господин комисар, за свършеното от вас. Срещнах се с е, работил съм с седем комисари, но ти си един от най-добрите. Благодаря, Карл Хайнц. От името на социалистите Матяш Крош и много ви моля да бъдете много по-кратки, за да можем всички да вземем думата и комисар е, Поточник да ни отговори след това. Благодаря. Ще бъда наистина много кратък. Ефективност, ефективността на използването на ресурсите е проблем, който не винаги е схващан в цялата си глобалност като че ли комисията и парламента имат различни виждания на нещата. Но господин Поточник винаги е бил носител на новите идеи, на стратегиите и щях да се радвам, ако повече хора бяха отдали значимото и бяха разбрали наистина неговият подход. Надявам се, че ще има такова признание от страна на следващата комисия. Карл Хайн спомена за ресурсите. По... Няколко милиарда души живеят в развитите страни и тази цифра ще се отвои в бъдеще. А същевременно нямаме стратегия за преработване на ресурсите. Споменахме многократно а, изхвърлянето и разхищението на храна, което е а, нещо, нещо а, срамно и а, позорно. Днес се изхвърлят а, поне половината от произведените хранителни продукти. А, така че мисля, че е необходимо поспешност да бъде изработено законодателно предложение или норма на, в тази посока и да се направят конкретни предложения. В никакъв случай хранително-вкусовият отрасъл не трябва да бъде оставен на страна. Той трябва да бъде включен и в момента, в който се прави оценка на а, влиянието. Споменава се хранително-вкусовият е, отрасъл, но като че ли не се включва достатъчно и има много-много какво да се прави в е, тази посок. Колкото до сметищата на открито, господин комисар, вие многократно сте повдигали този въпрос, да се закрият сметищата и да се е, постави акцента върху рециклирането. Но това според мен означава преразглеждане на процентите, на квотите. Е, трябва да има поетапно и постепенен поход. Ах, поглеждам си часовника защото когато седях на ваше място, а, имах съвсем друго възприемане на времето по, на дължината на изказванията. Така, на господин Поточник, вие винаги сте защитавали вашата гледна точка под но тази вашата защита е била подплатена с научни аргументи, което е винаги много добре. Е, не винаги можем да, да намериме съгласие, но, но с времето, а, като че ли отдаваме а, така, чест на, на постигнатото. А, с, с времето нещата се разбират. А, така че им, ние имахме отлично сътрудничество. Благодаря за вашата компетентност и не се променяйте просто за бъдеще. А сега давам думата на представителя на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за вашите бележка. Мисля, че е, оценката на въздействието е прекалено упростена и много частична. Мисля, че трябва да е, задълбочиме тази тема, ако искаме наистина да направим крачка напред, да, на, да отбележим напрегнат. А ако погледнем целите, е, просто можем да минем от 15 на 17% или от 50 на 70% без е, никакви разходи, това ми се вижда не, е, нереално и непостижимо. Така че не, не, не може в крайна сметка тези, които пътуват и тези, които са постигнали целите, е, да бъдат третирани по един и същи начин. Така че трябва да бъде да осъзнаваме пълно, напълно за какво става дума и какви са целите. Аз смятам, че едно частично, едно частично оценка на влиянието ни въобще не помага, защото просто създава една погрешна картина. Ние трябва да имаме много по-пълно виждане на нещата. Така че ние просто трябва да е, оцениме и да, е, да имаме реална представа за разходите, а не да се опитваме да замазваме нещата. Господин комисар, вие сте свършили огромна работа и се надявам, че следващото поколение и че вашият е, приемник е, ще продължи да работи а, е, тъй, се тъй успешно. Господин Гербърди. Благодаря, господин председател. Аз в момента размишлявам по току-що казаното. Ако се върнем пет години назад, когато комисар Поточник се яви тук на изслушване и когато слушаме днес неговата, може би последна реч пред изказване пред нашата комисия, можем да си кажем, че може би това беше най-добрият комисар, а, с който сме работили. Какво постигна той и включително и по пакета за кръговата а, економика. А, и и, и постигнатото в едни изваредно трудни условия следствие на финансовата и економическа криза. Много от нас и сме го чули много многократно, че трябва да се върнем назад а, и да се върнем към старите идеи и подходи за растежа, за да а, постигнем някакво, а, някакъв растеж. Така че Господин Поточник, искам да ви благодаря за всичко направено в, за устойчивостта, за целите, за стратегията 2020. Благодаря за вашия принос. Вие ни благодарихте за нашия принос, но вие наистина извършихте една огромна работа. Ефективността на ресурсите, според мен, е един от най-добрите примери на допирната точка между околната среда и економиката. А, наистина може да се спестат средства чрез повече активно, ефективност и най-вече повече устойчивост. Аз Имам тук една цифра 2,7 хиляди милиарда. Това е една огромна църква. В, изказване, в изследването на Harper Company се казва, че колкото по-устойчиви са политиките и колкото повече устойчивостта е ем, цел, толкова повече е, растежа устойчив. Така че и че ние ще си платиме скъпо за направеното през последните две години. Така че е, в, е, в, в е, пакета, който представихте през юли, имаше едно ориентировачно табло с показатели, показатели за е, Упра, управление е, на е, сметищата и е, начина по който въобще се използват ресурсите. Е, имате ли някакви конкретни предложения и някакви конкретни препоръки по какъв начин ние да използваме показателите в европейското 6-месечие за постигане на по-добри резултати. Ние ще обсъдиме това малко по-късно не след обед. И второ, дали е, показателите за е, ресур, ефективност на ресурсите ще бъдат е, е, включени в оценката на влиянието, т.е. за да направим точна оценка на състоянието на нещата сега и на бъдещите е, планове и стратегии. Госпожа Конечна има думата за изказване. Благодаря, господин председател. Ще кажа с няколко думи а, моите виждания по темата. Бих искала да благодаря първо на комисар, да благодаря на комисар Поточник и на неговите сътрудници за това, че успяха да наложат един глобален подход към този проблем. Защото директ, директивите трудно се свързват помежду си, като че ли имаш, имаше ам, разпоредби и норми, които си противоречиха, особено в националното законодателство. Докато вие, господин Поточник, създадахте един глобален подход и това е правилният подход, ако наистина искаме да стигнем до кръгова економика. Е, вие избрахте правилния път, това не беше нито най-лесния, нито най-очевидния, но в бъдеще наистина година ще трябва да подходим по съвсем различен начин към всички тези цикли. Вие казахте, че развитите държави членки, и развитите общества биха искали да запазат постигналото до сега и чак тогава да помислят за устойчивост. Но ние, ние трябва да преосмислим нещата. Ние сме в криза. Знаеме, че за много държави членки е, устойчивата економика не е на ем, приоритет и защото те не могат да си позволят да я прилагат. Затова смятам, че трябва да има повече а, гъвкавост. Самия пакет трябва да включва много елементи, които да позволяват повече гъвкавост, за да може всяка държава членка да приспособи инструментите към а, собствената си действителност. Защото ние не можем да, да изискаме еднаква глобалност за всички държави членки. Понякога директивите водат до това, но това не е нашата цел. И още нещо, скъпи колеги. Важно е да видиме по какъв начин ние тълкуваме тук този пакет да, но по още по-трудно ще бъде да обясним и да представим и да продадем, ако искате този пакет на нашите съграждани. Аз мисля, че е, Инструментите са обучение и образование, защото само чрез обучение и образование ще можем да постигнем целите на Европа 2020 и новата економика. Не е важно само да обучаваме политиците, трябва да обучиме цялото общество. Това е друг подход, друга писта, ако щете, която обаче трябва да следваме, за да можем наистина да постигнем цели. И на последно място бих искал да лично да благодаря на господин Поточник. Аз идвам от Моравия е, Силезия, това е една от един от най-поразените региони в Европа с много голямо замърсяване на въздуха, на водата. Вие лично направихте много за моя регион и се надявам, че вашия приемник ще го направи. Ние наистина имахме огромни проблеми с замърсяването и всяко ваше действие беше наистина добре дошло и постигна резултати. Следващият. Е, благодаря, комисар Поточник, благодаря за изказването, благодаря и за постигнатите резултати. Мога само да препотвърда казаното от преждеговорящите. Имам чувството, че към края на своя мандат вие имахте желание да завърш, за завършите започнатата работа, не само а, кръговата економика, но и предложенията свързани с озеленяване на трудовите условия и така нататък. Всичко това доказва, че Европейската комисия има ново виждане за бъдеще, в която а, екологичният аспект присъства а, много по-силно. Ни в никакъв случай не трябва да подценяваме постигнатото до тук в Европейския а, съюз се говори много. Кръговата економика и рециклирането, реинтегрирането на ресурсите и на вторичните суровини в цикъла имат последици за околната среда. Унгария беше жертва на многократни, на много бедствия, наводнения, заразяване на подпочвените води, ам, замърсяване на въздуха и така нататък. Така че ние оценяваме рисковете и знаеме какво означава а, промяна в тази опът. Господин комисар, вие поставихте летвата много високо. Когато става дума за а, кръгова економика, ще има и цели, ще има и подходи, които няма да можем да приложиме, цели, които няма да можем да достигнем. Винаги ще има. Ние, зелените, смятаме, че много ще се говори за за а, отпадъци, за рециклиране, включително и за а, изгаряне, за инцинерация. Ще ще се говори също много за закриването на сметищата. Всичко това е добре, но толкова малко се говори за превенция и за повторно използване. Така че, ако искаме то трябва да започнем по-утрано, не да се занимаваме с сметищата, които са на края на веригата, а да се намесиме в тази верига много по-утрано за постигане на целите. Ако искаме да намалиме отпадъците и сметищата като цяло, трябва да внимаваме да не а, отклониме целият поток към а, изгаряне или, или инсинерация. Тоест, трябва, ако искаме да се използва повторно много повече, да има много повече повторно използване на ресурсите, трябва да създадем нов поток и да се намесим много по-рано в веригата. И още нещо. Създадахме цели. Определихме ги, фиксирахме ги. А от друга страна обаче държавите членки са на различен етап на, разв... на развитие. Те прилагат най-различни мерки, няма сход сходност между мерките, когато става дума за превенция, за рециклиране и така нататък. Е ли целта да се намери едно ар, средно аритметично, което да задоволи всички или не? За някои държави членки целите вече са постигнали. Така че тези цели на практика няма да а, по никакъв начин да стимулират някои държави членки, докато страни като Унгария, като а, и други страни трябва да направят огромни усилия, за да ги постигнат. Така че благодаря ви още веднъж. А сега давам думата на представителя на ФД е за Европа на свободата и демокрацията за край на този кръг на изказване. Благодаря, господин комисар, за отлично свършената работа. Нашата група споделя изцяло проблема, свързан е, с повторното използване на ресурсите, по този начин ние ще се бориме и срещу безработицата. Смятам, че трябва да има и обща стратегия, и като че ли една система за ранно предупреждение за всички тези страни членки, които не вземат необходимите мерки. Но при повторното използване на, на продукти, при рециклирането на продукти, може да се по получат а, проблеми, тъй като а, а, търговията и обмена става вътре в Европейския съюз и извън него. Тоест, нямаме еднакво виждане понякога за употребата и, и вторичната употреба на тези ресурси. Т.е. трябва да има едни по-общи норми и критерии, които да бъдат възприяти от всичко. Що се отнася до казаното госпожа Конечна, тя е права за информиране на е, европейските граждани, които все още възприемат производството като нещо хоризонтално и линеарно, а превръщането на линеарното в кръгово изисква много голяма подготовка. Още веднъж благодаря на комисар Поточник за отличната работа. Сега давам думата на комисара, за да отговори на вашите въпроси. The... Ще се опитам набързо да направя преглед на зададените ми въпроси. Първо на коментара на господин Флорент – че нямаме нужда от нови депа. Мисля, че трябва да гарантираме последователност политиката, политиката ни. Знаете, че в рамките на политиката за структурните фондове, че за бъдеще, за периода 2014-2020 година няма да подкрепяме изграждането на нови депа за отпадъци. Това разбира се означава, че ако има че това е възможно като малка допълваща част от по-дългосрочно решение, но като цяло политиката ни е последователна и а, тя се вписва и в приложението, което и представям днес. Коментара на Матиас. Действително намаляването на разхищението на хранителни продукти е много важна тема. Предложението ни като цяло е по-сложно и по-комплексно, но целта, която се залага в пакета е 30% намаляване до 2025 година, което е много сериозна цел. Това значи, че държавите членки трябва да изготвят програми, с които да представят как възнамеряват да постигнат тази цел. По този начин мисля, че ще отговорим на притесненията, които ви изразихте. Относно оценката за въздействие, разбира се, винаги може да се говори, да се обсъжда качеството на оценката за въздействие, но аз лично мога да ви гарантирам, че оценката за въздействието по никакъв начин не се опитваше да представи по някакъв начин необективна гледна точка, гледна точка на разходите или ползите от пакета. Разбира се, прогнозите са прогнози. Хората не винаги са доволни от тях, аз самият съм економист, занимаващ изготвянето на модели по професии и много добре знам колко трудно се изготвя модели, колко често те могат да бъдат погрешни. Но една от прогнозите на предвижданията е, че ще има постоянност на цените на суровините, а сега вече знаем, че най-вероятно ще има бързо увеличаване на тези цени, което естествено ще повлияе на цялостните прогнози. Така че предложението като цяло се основава на оценката на въздействието, но има и много солидна теоретична основа и много сериозна научна дейност се извършва в момента навсякъде из Европа в тази област. И те показват, че проблемите, които сме поставили в нашето предложение, са действителни и действително трябва да бъдат обект на нашето внимание. Един от въпросите на господин Гербанди беше свършена с а, а, раз, пътната карта за ресурсната ефективност и целта, която заложихме, а именно, че до 2020 година Европейския съюз трябва да вземе предвид въздействието върху употребата и промяната на употребата на почви и в програмата за околната среда, която изготвяме в момента, се взима предвид промяната в земеползването, на конференцията в Рио, се договорихме, че трябва да вземем предвид въздействието върху влушаването на качеството на почвите в рамките на политиката за борба срещу измененията в климата и по този начин може да гарантираме, че земеползването винаги се основава на принципите на устойчивата економика и а, това ще бъде една от водещите ни насоки до 2015 година. Въпросът е как могат да се, да се справим с а, Синергиите между земеползването за земеделски цели и други цели също трябва да се вземе предвид и национално равнище, и на европейско равнище, и на равнището на ООН. Така че да, аз лично също съм убеден, че почвите, както и водата са ограничени ресурси, на които трябва да обърнем изключително важно, голямо внимание за бъдеще и възоснова на данните, с които разполагаме, трябва да се вземем сериозно с този проблем. Аз се запознах с, с становището, което сте изготвили. подхода на полугодието и подготовката за преглед на стратегията Европа 2020 година. Смятам, че тук става въпрос най-вече за основните понятия в законодателството и интегрирането на законодателството в Европейския семестър и стратегията 2020 година с цел да може ежегодно да се прави оценка на постиженията и да има постоянно наблюдение и контрол върху напредъка постиган от държавите членки. И съм убеден, че това ще стане много важна част от целият процес, процес на европейския семестър. В момента това постоянно ежегодно наблюдение липсва в стратегията ни, както в околната среда, така и в стратегията за подобряване на конкурентоспособността. Не знам до каква степен това вече е видимо в оценката за въздействие. Знам, че е, че е заложена като елемент, но действително не съм в позиция да кажа до каква степен комисиите, които изготвят оценката за въздействие, обръщат внимание на този нов елемент европейския семестър, но ако зависи от мен, те трябва да го си имат предвид. Споменахте също така и кризата като фактор. моето лично мнение, което не е официална позиция на Европейската комисия, аз всъщност смятам, че сравнително добре се справихме с кризата от финансово-економическа гледна точка, което обаче не означава, че напълно и изцяло се справихме с предизвикателствата, които се поставят пред нашия континент от глобализацията. А съм дълбоко убеден, че един от ключовите въпроси за запазване на промишлеността в Европа е съсредоточаването върху ресурсното производство, позитивността на ресурсите. Ако не обърна внимание на този фактор, мисля, че напълно ще пропуснем възможността да, въз, да подобрим конкурентоспособността си, да възстановим промишлеността. За момента все още не сме намерили е, устойчиво решение на проблема с конкурентоспособността. Ако се опитаме да простим картината, една част от дейността на предприятията е свързана с ресурсите, а втората, вторият важен аспект е цената на труда. И ако не искаме да биваме цената на труда, т.е. ако искаме да запазим качеството на живота чрез за високото равнище на заплащане и социалните осигуровки, то тогава ни остава само една възможност и тя е да увеличим положителността на ресурсите. Това е абсолютно задължително, защото ние зависим от наличността на ресурсите в миналото постоянно се съслучавахме върху увеличаването на позитивността от гледна точка на работещите и стигнахме до момента, в който има напълно независими автоматизирани фабрики, в които се работи без а, човешка сила. Сега мисля, че е време предприятията да се обърнат към ресурсната производителност и въпрос свързан с отделните държави членки. Напълно съм наясно за разликите и особеностите и че положението не е едно и също всички държави членки. И знам, че мерките, които предлагаме, са трудно приложими за някои държави членки, в които отрасъл на отпадъците не е толкова добре развит. Но те не бива да възприемат мерките, които им предлагаме като бреме, като прекрасна възможност. Разбира се, това означава сериозни инвестиции в образованието и обучението за тях, сериозни инвестиции в а, комуникацията. Разбира се, защото менталитет и поведението на хората не се променя толкова лесно. Но е жизненно важно да бъде направено това в тези държави. Защото именно държавите, които в момента имат най-низко равнище на развитие в отрасъл, имат най-големи възможности да развиват този отрасъл, защото няма опасност от преместването на, на тези отрасли в, извън Европа. Те ще останат там, където ще бъдат създадени в съответните държави но всичко това минава през образование и промяна на, на поведението на гражданите. Съгласна съм, че трябва да се съсредоточим върху устойчивите хранителни продукти. Съгласна съм с протетите, които изредихте и съм съгласен, че основната част от работата вече беше свършена. В някои случаи досиетата закъсняваха поради вътрешни разисквания, но не бих казал, че има блокаж на вътрешно равнище в комисията. Говорим за много сложни досиета. И понякога по-сложните досиета просто изискват по-дълго време, но те вече са готови и съм убедена, че моят наследник, ще ви кажа по-конкретно какво ще се случи тук нататък с тези предложения. Но пак казвам, по-голямата част от работата вече беше свършена. И а, повечето от тези досиета вече са постигнати споразумения, с, има съгласие с заинтересованите страни. Вече сме в етапа на довършителна работа по тях. И имаше и въпрос относно превенцията. Да, съгласен съм с а, вас. Бих искал само да добавя, че превенцията е част от е, иерархията в е, сектора на отпадъците и е, държавите членки трябва да решат как възнамеряват да намалят отпадъците и какво място ще дадат на превенцията. Разбирам напълно съображенията ви. Благодаря на господин комисаря за първите му отговори. В 16.30 комисарят Борг ще се присъедини към нас, така че ни остава много време за допълнителни въпроси. Така да оставим всеки 5 минути на комисаря да отговори. Госпожа Гостет, моля ви се придържате към минути и половина. Благодаря ви и аз присъединявам към благодарностите за забележителната работа, свършена от комисаря Поточник през последните години. Наскоро комисарят Шемета обясни, че регламентът на парламент и съвета от 25 октомври 2002 година изисква декларирането на всички дейности, свързани с економическата дейност, т.е. промишлените отпадъци, отпадъците от строителния сектор и отпадъците, идващи от а, обществените органи. Знаем, че всъщност а, тези отпадъци са много по-големи по обем в сравнение с отпадъците, идващи от домакинствата. И въпросът ми е дали Европейската комисия възнамерява да заложи различни цели за рециклиране за тези два вида отпадъци. Аз работих много по този въпрос и смятам, че трябва да променим отношението си към отпадъците в зависимост от техният происход, тъй като отпадъците, идващи от промишлеността, са много богат източник на ресурси, но те трябва да се използват по своя уместен начин и не трябва по, всякакъв, по всичко възможен начин се опитаме да се възползваме от ценните суровини, които не винаги могат да се, да се набавят отново. Думата има колегата Лайнен. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да поздравя господин комисаря за свършното от него през последните няколко години. Аз присъствах на изслушването ви през 2010 година и още тогава стана ясно, че имате много ясен план и много ясни идеи как може да подобрите ресурсовата ефикасност в Европа. На времето не всички си даваха сметка за стратегическото значение на тази тема и за това колко важно ще се окаже този въпрос за в бъдеще, предвид на нашата зависимост от ресурси. Заложените цели за рециклирането са много добри, както и целта за, както и целта за намаляване на дебата за отпадъци, защото те действително принадлежат на една от минала вече опоха. Но както каза един от колегите преди мен, то има и друг възможен подход и то е превенция. Превенция, чиято цяло е да се намалят отпадъците чрез произвеждането на по-устойчиви продукти. И от тази гледна точка се надявам, че директивата за екодизайна и други инструменти ще ни помогнат. Също така се говори за 30% подобряване на ефикасността на употребата на ресурсите до 2300 година. Надявам се това да е цел съвместима с целите за намаляване на емисията парникови гази в рамките на борбата срещу климата. Това не е много лесна задача, съм на пръв поглед, но съм сигурен, че трябва и че може да постигне резултати в тази насока. Благодаря ви, думата има госпожа Градини. Благодаря ви, аз ще се постарая да бъда кратка. Благодаря на господин комисаря. Напълно съм съгласна с целта преминаване към кръгова економика. Не бива обаче да забравяме и настоящите економически трудности, предвиждаме нова индустриална революция, но не бива да пренебрегваме и фактора економическа криза. Целите ни по отношение на отпадъците и в частност на хранителните отпадъци действително са похвални защото в много държави членки е, този вид отпадъци просто се изгарят, вместо да се използват за производство на биогорива, например. Защото въжи и за много други продукти, които подлежат на рециклиране. Но освен тези модели, и добри практики, които трябва да бъдат обменяни, какво можем да кажем на предприемачите и на предприятията, които се притесняват от економическото положение? По някой път нашите предложения са чисто теоретични, а на тях налагаме чисто прагматични тавани и задължения, което разбира се води до много отрицателна реакция от тяхна страна. Благодаря ви, думата има госпожа Дали. Благодаря, съвсем малък коментар. Мога да... Бих искал да говоря на малтийски, но виждам, че няма превод. Забелязвам, че това се случва и в други заседания на комисиите. Бих искал да ви обърна внимание. Няколко коментара. Първо, подкрепям усилията за това да се въведе идеята за кръгова економика, да се постави като норма практиката на рециклиране. Съгласна съм да има цели за подобряване на конкурентоспособността на глобално ниво и също усилията да постигнем економика и общество с нулеви отпадъци но все пак искам да задам въпроса, възможно ли е новия пакет да създаде възможности за растеж и за работни места? пазарите е много, са много важен двигател за развитие на економиката и затова искам да попитам как се предвижда комисията да преодолее последните оставащи е, бариери на пазара за постигане на ресурсова ефективност? Защото първо е, има липса на технологии, второ има менталитет, който също също е, поставя пречки. Има ли достатъчно мотивация пред предприятията да подобряват ресурсовата ефективност? И в край на кращата потребителите и производителите са основните действащи лица в една кръгова економика. Доколко комисията иска да очаква да разчита на активни потребители и производители? Грация, президенте. Господин Фабия. Благодаря, господин е, Поточник, че сте тук при нас. Благодаря и за представенето на законодателствения пакет за кръговата економика. Искам да коментирам един е, вид отпадъци. Е, става дума за отпадъците от пластмасови изделия. Знаем, че все повече се произвеждат подобни пластмасови изделия, а преработката им далеч не се увеличава. Примерно усилията за намаляване на използването на турбички е, са на лице. В е, вашето съобщение ще има забрана за е, складиране, за депониране на пластмасови отпадъци в е, депа за отпадъци, но проблема е много сериозен с, е, в моретата, защото тези отпадъци там нанасят сериозни щети и на живота, и на околната среда. Как предвижда комисията да прекъсне този тенденция за увеличаване на пластмасови продукти и изхвърлянето им, особено по крайбрежието и в е, океаните и моретата? Проблема не е само европейски, той е световен. Какво възнамерява да направи комисията за насърчаване на ефективно международно сътрудничество, така че да се поемат усилия и на международно ниво. Що се отнася до прекомерната употреба на амбалаж и опаковки, знаем, че се предвижда и законодателство, по този въпрос, но много често законодателството съществува, но си остава мъртва буква, защото практиките си продължават. Господин Турмес. Ние имаме една планета, 7 милиарда население, застрашени екосистеми, след 30 години ще бъдем 10 милиарда и нямаме никакви модели на поведение как да преодолеем преодолението. И, и ако има някъде критична маса, където могат да се разработят модели на поведение, това сме ние. Не само защото имаме наука, защото имаме, нашите граждани са много съвестни. Това трябва да се отчете и в стратегията. Ние трябва да изпратим посланници в другите страни. Трябва да търсиме поддръжници сред гражданите, които разбират, че тази криза е криза на системата, не е просто една краткосрочна финансова или банкова криза. Трябва да търсим повече сътрудничество. Освен това, трябва да преодоляваме разликата между изтока и запада. Дания, Швеция, Баден, Вюртенберг е, вършат работа, но в Польша, в Румъния, в Източна Европа нищо такова не се прави. Значи има една разделителна линия между Западна и Източна Европа. В Източна Европа се използват 2, 3, 10 пъти повече ресурси за производството на едно евро, дори повече. И ако комисията не направи инициативи да принуди именно тези компании да правят някакви усилия, тази разграничителна линия ще си остане. И трето, кой е враг в цялата тази история? Не са гражданите. Торите, партията на зависимостта в Англия не са прави да обвиняват гражданите. И трябва да си даваме сметка доколко Европа прави нещо в този процес. Бизнес Европа е много активна. Ние трябва да има опити идеята за кръговата економика да се изнесе от генерална дирекция околна среда и да се вкара в е, Генерална дирекция економика. Но ние трябва да имаме ясна програма от заинтересуваните инстанции. А тук в парламента трябва да направим така, че е, стратегията на Бизнес Европа да не се отрази на състава на комисията. И господин Поточник е един от най-умните политици, който е напълно наясно с проблемите и страшно съжалявам, че ще бъде изритан от комисията заради, свои, заради политически пристрастия. Искам да му благодаря. Хвала вам лепо. Pa bilo bi mi drago kad bi se politika koju je vodio gospodin potonik u komisiji nastavila i kad bi imali konzistentnost na tragu ovoga o emu je kolega prije govorio. Се радвам много, ако политиката на господин Подочник в комисията продължи. Е, също така съм много доволна, че излязохте с документа за кръговата економика. Чакахме го от дълго време. Много е важен и механизма за мониторинг, който предлагате, както и електронния регистр, който ще улесни контрола на място. Имам един а, е, ключов въпрос, свързан с Харватия. Аз съм от там. Анализа и кор... за координирането на националните планове спрямо европейския регламент показа, че Харватия има много добри е, планове в това отношение, докато някои страни в източна и южна Европа нямат толкова добри планове. За това ние получихме открита похвала от Европейската комисия. Но сега комисията започна процедура срещу Харватия, тъй като се смята, че не сме приложили директивата за енергийна ефективност. Очаква се да бъдем глобени с милиони. Има и други страни, които са в сходно положение. Вие може ли да предложите някои мерки на Харватия, за да се намали е, тази санкция и евентуално да се е, увеличи, е, да се увеличат възможностите, а и възможностите за прилагане на директивата? Следващия оратор. Искам да повторя коментарите на колегите, господин Данс. Във всички случаи, господин Поточник, вие имате много, приемате много при сърце тази тема и това се вижда. А, имам въпрос за целта от 70%, свързана за рецик... с рециклирането и повторна употреба. А, сега, когато става дума за повторна употреба, става дума за продукти, рециклирането за суровини. А смятате ли, че може да се раздели тази цел, за да се отчитат различните видове материали и продукти? Мислили ли сте по този въпрос? Дали по този начин, дали ще оставите подобна препоръка на вашия на човека, който ще поеме вашия ресор. Председателят, благодаря. Извинявам се на всички колеги, които не успяха да се изкажат, а заявиха желание, но не можем да оставим господин Борта чака, затова давам думата на господин Поточник за отговор. Първо ще започна за, с въпроса на госпожа Гростет. Да, има е, необходимост от статистика в, в определени области, специално индустриалните отпадъци са част от тях. В предложението искам да обърна внимание, че предлагаме да се е, уеднаквят методологиите за общинските отпадъци. Сигурно не сте наясно, но всъщност данните, които получаваме, се базират на пет различни методологии, така че е много трудно да се направи сравнение с това какви са нивата на отпадъци в страните членки. Та, до 2020 дори да уеднаквим тези методологии би било достатъчно амбициозно. Напълно сме наясно, че страните до 2020 година няма да могат да постигнат тази цел от 50%, която сега е правно задължителна, ако няма еднаквяване на методологията. Въпроса на Йолайнен. Вие е, коментирахте един ключов въпрос, а именно екодизайна. Това как се проектират продуктите когато заех своя пост, се говореше само за енергийна ефективност и екодизайн в тази област. Резултата е неописуемо огромен. А след две години започнахме да използваме същия подход в материалната ефективност и енергийната ефективност. И сте напълно прав. Ако продукта е замислен неправилно, той няма да може да бъде после рециклиран, защото просто не е проектиран както трябва. Така че е, не бива да се почва на грешна нога. Е, в това е, вероятно всички от вас е, ще говорят и ще се занимават с този въпрос много в бъдещите пет години. И съвета ми е, преди да вземете позиция, помислете добре, снабдете се с максимален брой данни и информация, защото това е една област, където може директно да се потърсят ползи за потребителите и да се намалят разходите. Това показа опита ни с енергийната ефективност. Също въпроса за конкурентоспособността на Европа. Това също се е включва и в този въпрос. В нашето предложение се опитваме да дадем отговор именно на проблема как, на въпроса как да подобрим европейската конкурентна способност. Европа е, е заклещена в е, ресурсово неефективна економика. Голяма част от нашите индустрия, нашите инфраструктури и бизнес модели са притиснати от тези традиционни модели на производство. Освен това, кризата в е, ресурсите се развиваше през целия 20 век – От е, самото начало на века до 2011 е, индекса на е, цените на суровините върви изключително бързо нагоре и се очаква да продължи да се увеличава. Имам данни за немската индустрия. 80% от разходите им са свързани с труда, но огромна част, 43% са свързани с е, суровините. Всяка европейска индустрия зависи от суровини и ако се съсредоточим върху по-малко потребление на енергия, на вода, вода, използване на суровини, които могат да бъдат повторно употребявани, това от гледна точка за конкурентоспособността в бъдеще на Европа е изключително изгодно. Така че и бизнеса има полза. А, въпросът дали ще се създадат работни места и ще се създаде економически растеж, абсолютно, това е сигурно. И, и имам цифри, споменах някои от тях в началото, какво може да се постигне. Пазарни бариери, така е, съществуват, е, има проблеми и с ценообразуването и така нататък. И е, всички проблеми трябва системно да се решават по цялата палитра на, на пазарните проблеми. А, освен това, в законодателството се включва и съобщение за малките и средни предприятия, т.е. ние посочваме ясно, че сме сериозни в намеренията си. Комисар Таяни също се включи в обсъждането на тези проблеми. Има съобщение. Ние винаги е, се свързваме също и с представители на потребителите, когато разработваме подобни предложения, така че е, естествено, естествено, техните интереси винаги абсолютно трябва да се отчитат. После е, въпроса за отпадъците в морската среда. Господин Фариас го да зададе. Бих могъл да кажа, че 80% от всичко, което е, се озовава в морето е всъщност отпадък от, от сушата. Е, голяма процент от е, тези отпадъци са именно от пластмасови изделия. Затова сега е, предлагаме много драстични мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци. 25-та година ще забраним складирането на пластмаси в сметищата. Има още няколко цели, свързани с тази тема. И смятаме, че ако не решим този проблем тук, е, никога няма да можем е, да се справим с него. Така че има добра база, но той определено е един от най-важните проблеми, с които, по които трябва да работим. Господин Джонс, за стратегическите ни сътрудничества, абсолютно да. Смятам, че това е въпрос, по който трябва да се работи. Много размишлявах по въпроса за това разграни... тази разделителна линия изток-запад. Аз бих казал по-скоро, че е север-юг. Но трябва да се изпрати едно ясно разбрано послание. Страните, които в момента вече нямат депа за е, отпадъци, не са стигнали е, до нива, е, от които не могат, е, които са постигнали максимум в това отношение, а останалите страни все още имат потенциал. Сега не може да се каже, че естествено развитите страни са водещи в технологии и така нататък, но смятам, че трябва да се работи е, за това да няма разграничителна е, линия изток-запад. Когато по време на моя мандат изпратихме експерти в страните, които имаха най-лоши показатели за обработка на отпадъци и започнахме да работим с тях, за да няма в бъдеще подобно разделение – постигнахме определени резултати. А, що се отнася до а, гласа на бизнеса, аз лично нямам нищо против да чуя прогресивните възгледи на бизнес Европа и смятам, че аз лично поне винаги съм споделял тази позиция, че трябва да има ангажимент на самия бизнес. Те трябва да са ангажирани. Има толкова много хора, ръководители в бизнеса, които много добре знаят къде се намираме и които знаят колко е важно да работим по тази тема за тях самите. За изказването от Харватия не знам случая в подробности, но така отговора ми ще е прост. Трябва да се прилага директивата за енергийна ефективност в Европа. И второ, когато се говори за... Така, не мога да говоря без да имам конкретни данни. И накрая, въпроса за разделно събиране на отпадъците. Моят колега до мен се занимава в подробности с него и въпроса дали ще се формулира рециклиране или повторна употреба, разбира се, става дума за две различни неща. Ние сме взели съответното решение как да се формулират термините. Аз лично смятам, в заключение, ако мога да кажа, че предложението е много смислено и ще има огромно значение, ако вие застанете зад него. И след е, ясните послания, които чух от вас, е, аз съм абсолютно убеден, че можем да постигнем промяна в Европа. Накрая, благодаря ви за всички добри думи, които чух от вас. Искам да ви благодаря най-искрено и мога да кажа, че ще ми липсвате. Благодаря. Credo, commissario, che questo applauso sintetizza quello che tutti pensano sul suo... Господин комисар, мисля, че тази, тези бурни аплодисменти изразяват най-ясно нашето впечатление и оценка за вашата работа. Сега две минутки пауза, за да сменим комисара. No, no, ok. okay. Colleghi, se riprendiamo posto per... Colleghi, дами и господа, ако обичате, заемете места, за да започнем втората част от нашето заседание днес. Бих искал да благодаря и пожелая добре дошъл на комисар Тонио Борг. Той ще ни е, помогне да обсъдим един много важен е, и интересен въпрос днес след обед. Става дума за епидемията в Западна Африка на вируса Ебола. Давам веднага думата на господин комисаря, така че да може да ни осведоми не само какво се случва там на място, но и да ни каже какво възнамерява да направи комисията, за да се предотврати разпространяването на вируса другаде. Благодаря, господин председател. Вие вие казахте, че тази тема е интересна. Да, интересна е, но същевременно е много тъжна, защото, както знаете, след избухването на епидемията, не че и в миналото не сме били свидетели на подобни кризи, но тази е от огромно тази е много тежка и много сериозна, защото просто дойде като грамотясно небе и се стовари на най-бедните страни в Африка. И в момент, в който някои от тези страни тук що си поемаха дъх след граждански войни не само, че нямат недостатъчните инфраструктури, но същевременно, както казах, просто тук-що в тях бяха затихнали граждански в война, а не да не говориме за инфраструктурите и за персонала. В Либерия има един лекар на 100 000 души. Така че искам да започна моето изказване, като наблегна първо на, вътрешна, на вътрешното измерение и на външното измерение, след това на това следствие. Вътрешното нам, е, измерение е нека да помогнем на хората да си помогнат да се е, преборят с, е, та, с това бедствие, с тази економия, е, с тази епидемия. Защото в крайна, е, в крайна сметка тези две сфери са свързани, защото в крайна сметка колкото е, повече покажеме солидарност, а това е нашето морално задължение, толкова повече ще спомогнем да се вземат мерки против разпространението на болестта извън Африка. СЗО обяви изваредно положение, каза, че Е, че ем, епидемията не е овладяна, същевременно обаче е, риска за разпространение на тази болест в Европа е слаб. Е, защото, примерно, ако човек е, носител на на вируса пътува за Европа, той не би бил в състояние да пътува защото инкубационният период е 21 дена, докато в, по време на инкубационния период а, човека не е заразен. И същевременно повечето европейски страни разполагат с необходимата инфраструктура, ако този вирус се разпространи в Европа, да могат да ограничат неговото а, разпространение. До сега няма разпространение на инфекции в Европа. До сега просто е имало заразени в страните на, по происход, които са а, пристигнали в Европа. Така че, ако Същевременно имаме някои случаи, в които съответните власти на страните членки изолираха пациенти, които смятаха за заразени и в крайна сметка се оказа, че тестовете са негативни, т.е. ние взимаме всички мерки, за да бъдем бдителни. Бдителността е един от основните начини за борба с епидемията. Аз съм е, отговорен за случващето се в е, границите на Европа, но същевременно смятам, че не можем да не се спреме и на външното измерение, какво Европейския съюз и комисар Георгиева по-специално и а, е, генерална дирекция Санко извършват с в отговор на бързото разпространение на вируса. Тоест, по, по какъв начин можем да възпреме разпространението на вируса в Европейския съюз. В Гвинея беше установен първия случай през марта, след това в Сьера Леона и в Сьора Леоне, Либерия, Нигерия и накрая в Сенегал. И включително има и случаи в Демократична република Конго, макар тази страна да не се числи към страните от Западна Африка. Така че мерките трябва да се вземат преди да се стигне до а, пик на а, жертви, т.е. 20 000 души. По. А, е, пет, а, имаше пет случаи на заразени а, сред медицинския персонал в Либерия, които бяха евакуирани в съответните страни по происход, в Испания, Великобритания и така нататък. Разпространението на епидемията е, е следствие на разрушена или нефункционираща система на медицинско обслужване, на здравеопазване в страните, както и на недостатъчно хигиенни мерки. Вследствие съседни страни затвориха своите граници и бяха суспенди, суспендирани полети те за тези страни. И по този начин е още по-трудно за хуманитарната помощ, за работещите в хуманитарната сфера, за е, здравния медицинския персонал да помогне на е, властите на място. Защото хората са готови да отидат на място, но е, казват аз съм, аз съм аз съм доброволец, ще отида там, но ако нещо се случи с мен, мога ли да бъда сигурен, че ще бъда евакуиран и рапатриран? Така че подсигуряването на подобни мерки беше е, решено в, от съвета миналата събота. Сега В, в момента имаме координационни центрове в различните служби на Европейската комисия и комисар Георгиева, която координира дейностите на тези различни центрове. Както Както вече казах, СЗО взима съответните мерки и включително и Световната банка също като СЗО е разпратило документи и писма до правителствата на всички държави. Целта е ние, Европейския съюз, Европейската комисия, да продължиме да предоставяме помощта, както, за, както е предоставяме от самото начало на избухване на е, епидемията, чрез осъществяване на проекти на място, заедно или е, с е, пом помощта на Медсан на Лекари без граници и други а, е, неправителствени организации. Цел, целта е в средносрочен план тези страни да възстановят а, своите медицински инфраструктури и а, капацитет на здравоопазване. А, не, необходимо е а, да разполагаме с повече медицински персонал, за да можем е, да помогнем на тези страни, както и с допълнителни средства. Комисията изпрати експерти в съответните страни, където има огнища, за да помогнат на местните власти бяха е, изпратени екипи с, е, в, от е, мобилните лаборатории за борба с заразните болести в съответните страни. Комисията също така достави на място три полеви лаборатории. По, по силата е, използвайки е, средства от е, фонда за мобилизиране в Либерия, Нигерия и Винея. Като също така се търсят начини да се улесни евакуирането на ам, лица, когато това се налага. в момента проблеми на място няма с евакуирането, тъй като самите държави членки евакуираха свои граждани с военни самолети, когато това се наложи. Така че гражданската защита, хуманитарната помощ и присъствието на персонал на, от хуманитар, за хуманитарна помощ трябва да бъдат по-добре координирани, за да можем да видим по какъв начин можем да предоставиме конкретна помощ на място и също така да се осигурят военно-транспортни самолети за евакуиране на лица от страните, в които има огнища на болестта. Ако се, се увеличи и броя на необходимите евакуационни операции, трябва да разполагаме с средства, за да можем да ги осъществим. Така, това беше едното измерение. Какво? Второто измерение, по какъв начин можем да осигуриме защита на нашите граждани, на гражданите на Европа. Както вече казах, е, експертите твърдат е, и смятат, е, че има много слаб риск за разпространение на болестта в Европа и че има други болести, които са много по-заразни, отколкото ебола. И времено, защото прилагаме високи стандарти в здравеопазването в Европейския съюз. времено, комисията ще вземе съответните мерки да подпомогне държавите членки да овладеят епидемията, ако има някаква опасност от разпространението на вируса в Европа. До сега не е имало разпространение на вируса в Европа и въпреки, че заболелите не биха могли да пътуват до Европа, все пак има да ред... Ако има, примерно, има, има някаква вероятност, примерно, пациент в инкубационен период да пътува и след това симптомите да се появят по време на неговия престой в Европа. Еди, единствения риск може да дойде от там, но в крайна сметка в съответните държави членки ще бъдат приложени различни процедури за ем, налагане на карантина. и съответните проверки, примерно дали при пристигането на даден пътник той има температура и така нататък. Може да не е имал температура при напускане на съответната страна, но след това да е вдигнал температура и така нататък. Независимо от възможността да бъде наложена карантина, ние трябва да продължим да бъдем е, бдителни и на штретка. Ако има въпреки всичко няка, за, заразено лице, то трябва да им да бъдат взети мерки за подпомагане на лицата, които са в близост, медицински персонал, роднини и така нататък. За това бе създад, създаден един трансграничен комитет за е, бдителност е, и по силата на директивата за трансгранично сътрудничество, т.е. ние сме в непрекъсната връзка с държавите членки, осигурявайки по този начин е, достъп до съответните лаборатории, инфраструктури, които са необходими. Тоест, е, комисията актив, активира мрежата на лаборатории, които работят по вируси, а, е, заразни вируси и по този начин всички държави членки, по-специално нези, които не е, не притежават подобни лаборатории или чието лаборатории не отговарят на съответните норми, тези държави членки имат също достъп до а, другите лаборатории, разположени в съседни страни в Европа. А, също така а, имаме поста, е, създадахме допълнителни норми за а, отчитане на пробирането, и е, трансграничния комитет извършва редовни оценки на състоянието на нещата в Европа. Беше, беше, беше важно също така да има една обща а, дефиниция за това, що е ебола, за да не се насърчават а, така наречените фалшиви или неоправдани ам, а, тревоги. Така че, господин председател, първото е да, да направиме всичко възможно, защото хората на място да могат да се преборят с високорисковите фактори, да им помогнем за възстановяване на а, системата здравоопазване и на трето място да а, има един широко, една широко разпространена мрежа за контрол. Още днес, днес разговарях с колегите и по-специално с комисар Георгиева. Целта е голямата част от от средствата, на които, с които разполагаме за е, помощ за развитие, да бъдат пре, е, пренасочени към хуманитарната помощ, защото по принцип е, средствата, които са по линията на е, помощта за развитие, целът дългосрочни цели и е, отпускането им и реализирането им изисква много повече време, докато пренасочването им към хуманитарната помощ ще позволи по-бързото им освояване и по-бързото им използване. Ще продължим да работим с държавите членки, с Червения кръст, с СЗО, с неправителствените организации. Така че е, нуждаем се от подкрепата на Европейския парламент и на държавите членки за овладяване на е, тази епидемия. Радвам се, че мога да ви съобща, че съвета зае много твърда позиция и призова за прилагането на всички необходими мерки за бързото овладяване на кризата. След няколко седмици ще се състои неформален, неформална среща на върха на министрите на здравопазването в Милано и се надяваме, че тогава заключенията ще бъдат положителни. Благодаря, господин комисар. А сега можем да продължим с дискусията. Ще работим по обичайния начин. Първо един кръг въпроси или изказвания от координаторите на различните политически групи. И давам думата на Питър Лизе, но много го моля да се ограничи с двеминутно изказване. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар Борг. Благодаря на комисията за нейната дейност и за мерките, които е предприяла. Мисля, че държавите членки оценяват по достоинство вашата дейност, мерки и действително смятаме, че заплахата от зараза за населението в Европа като цяло е много ниска. В Германия имахме един случай с един сътрудник на СЗО, но като цяло равнището но за цяло опасността от зараза в Германия е много ниска. А, според мен е много важно посланието, което изпращаме за грижите, които полагаме, вниманието, което отделяме на работещите в областта на здравеопазването присъстват на място при епидемията. А, освен това трябва да се опитаме, колкото е възможно, да помогне местното население, защото в противен случай ни чака истинска катастрофа. Ако не успеем да ограничим развитието на епидемията в Западна Африка, отново ще има прем, прем, миграция на население, глад, най-вероятно ще стигне отново до военни конфликти и действително за нас е приоритет да запази мира в региона. Не знам дали това е най-подходящо място да спомена, но в понеделник Ангела Меркел призова за повече средства за Украина, за Ирак и за Сирия. германското правителство призовава е, Европейският съвет да отпусне повече средства и за борбата срещу епидемията на ебола. Но проблемът е, че разполагаме с толкова ограничен бюджетни средства и три бедствия, които имат нужда от нашата помощ. Така че каква ще бъде реакцията ни от гледна точка на бюджета? Дали някъде има средства, които биха могли да бъдат мобилизирани? или от бюджетна гледна точка сме работили добре, така че сигурно може да се намерят някакви средства, но политическа гледна точка ще бъде доста по-сложно. Но все пак е важен въпрос. Имаме ли възможност да допълнителни средства или не? Господин Гроте от името на социалистите и демократите. Да, господин Лиза вече на въпрос за финансовите средства. Как да реагираме на подобни кризи и неочаквани събития? Данните, които цитирахте, господин комисар, са действително ужасяващи. 1 милион души под карантина, 20 хиляди смъртни случая, а международната общност почти не прави нищо и това направо си е меко казано. И въпросът ми е следният. Какво е положението с изследователската дейност? Какви са полуките, които можем да си извадим? какви са евентуалните възможности за напредък, какво правим изобщо, за да се борим срещу тази епидемия. що се отнася до останалите въпроси, повдигнати от колегата Петър Лизе, аз също бих искал да знам какво може да предприеме Европейския съюз. Не съм много оптимистично настроен, тъй като бюджетът ни действително е много ограничен. Но какво можем да направим? Света много се промени през последните 9 месеца. Случва се събития, които не сме могли дори да си представим. И за да реагираме, имаме нужда от средства. И в областта на здравеопазването ще имаме повече разк... Е, разходи от е, предвиденото. Още веднъж е, ви благодаря, господин комисар. Благодаря ви за отличното сътрудничество, включително и по отношение на директивата за тютюневите изделия. когато започна да се занимава с досието, Тони Борг ни обеща, че ще ни предложи конкретен текст и той е удържа на думата си, представени текста преди коледа, така че още веднъж държа лично да ви изкажа благодарност за свършената от вас работа. Думата от името на Екара има господин Пиека. Много ви благодаря. Всички знаем поговорката, ако искате мир, гответе се за война. Днес сме свидетели на една трагедия, която може да ескалира в истинска катастрофа. Не искам в Европа да се повторят събитието от преди няколко години и е, вируса H1, A1H1. Тогава, както знаете, бяха или известен още като свински грип. Тогава, както знаете, бяха произведени голям брой лекарства, след което част от произведените вакцини трябваше да бъдат унищожени. Мисля, че е крайно време да се научим да се справяме с заплахата, която представляват подобни болести. Даниел Дефо описа какво са подобни събития в Лондон през 18 век. По това време цяла Англия трябваше да се изправи с ам, чумата. И ние трябва да си същия въпрос, т.е. как можем да, се, да преодолеем вълната от погрешна информация, която се разпространява по медиите и която причинява паника. Това се случи при епидемията от свински грип – цели туристически, цели автобуси с туристи се отправяха към аптеките, за да си купят вакцини, което беше абсолютно безсмислено и трябва да избегнем подобни, повтаряне на подобни събития за бъдеще. Трябва също така да инвестираме повече в научната изследвания. Знам, че в момента учени тук в Европа работят по разработването на вакцини и други предприятия, но въпросът ми е дали ние като Европейски съюз ще инвестираме в подобна изследователска дейност и ако да, как? Благодаря ви. Думата от групата на Ауде има госпожа Беярдер. Благодаря ви. Мисля, че всички сме силно притеснени от избухването на тази епидемия. Тя наистина засегна население, което живее в много тежки условия и като цяло не се ползва от високо равнище на здравеопазване. Е, един от институциите в Оксфорд под ръководството на професор Хил реагира изключително забележително бързо и през едните няколко дни ще пристъпи към тестване при хора на вакцините, които в момента те разработват. И това беше възможно, защото и този въпрос институт на Оксфорд получи финансиране от Европейския съюз. Финансирането на изследователската дейност в областта на здравеопазването беше участие от Европейския съюз и аз се питам, защо финансираме малки проекти, които не са а, економически жизнеспособни. Е интересно да се отбележи, че единствената лаборатория в а, Съединените щати, когато изобщо се заинтересува от изследвания върху ебола, го направи, защото имаше опасно, имаше притеснение, че вирусът може да се използва като химическо и биологично оръжие. И като цяло интересът изследванията бяха много ограничени. Но а, Институтът в Оксфорд се заинтересува от вируса, защото той вече е работил по други вируси, като вируса на туберкулоза и разполагаше с а, мрежа за сътрудничество в Западна Африка и благодарение на това те са в състояние да разработят толкова бързо ваксините и са готови да ги произвеждат в големи количества, възможно най-бързо. И този изследователски проект беше финансиран от нас и смятам, че ние трябва да се гордеем с този факт. А поките, които може да си извадим, е, че никога не знаем какво ни чака. защото в момента института използва натрупан опит и експертиза по работа с други вируси. Проектът беше финансиран от Welcome Trust и от части от Европейския съюз. Ето защо ние трябва да защитаваме този вид финансиране и трябва да инвестираме в, в подобен вид на научни изследвания, защото те на пръв поглед може би не изглеждат много интересни в дадения момент, но те могат да се окажат жизненно важни в бъдеще, както се случва в момента с изследването в този институт. Благодаря ви. Благодаря. А сега от името на Обединената левица госпожа Конешка. Благодаря ви. Те не ще ви цитирам доклада на от лекари без граници, публикуван във вчера. Международните ръководители се провалиха. Страните, които разполагат с необходими военен и граждански капацитет, които разполагат с а, а, обучен, с а, съответен медицински персонал трябва да изпратят е, възможно най-бързо големи екипи от лекари и лекарства на място, за да се опитаме да ограничим епидемията. Това беше казано вчера на конференцията, организирана съвместно от СЗО и Лекари без граници. Ако се запознаете с е, съдържанието на доклада, и на всички доклади, публикувани през последните три месеца, в тях се твърди винаги едно и също нещо. Европа не прави достатъчно, Европа разполага с, с специализираните медицинско оборудване и обучени лекари но не прави достатъчно. И за мен е притеснителен факта, че говорим най-вече за евакуации. Според мен най-важно е да се опитаме да ограничим тази епидемия и да спрем нейното разпространение. В противен случай е ясно, че вирусът ще достигне и до Европа, колкото и да се опитваме да затваряме границите си. И това трябва да бъде основната ни цел. И организациите, които спомена и комисарят Борг ни молят да бъдем активни, да предприемем действия, не можем да си позволим да действаме по-отделно. Ние сме Европа, ние сме цивилизовано общество и сме длъжни да действаме. Ето защо отправям призив към всички ви. Нека си дадем не, не накрая сметка, че трябва да действаме. И накрая бих искала да задам един въпрос, който е свързан с епидемията от Ебола. Каква ще бъде реакция на Европейския съюз за да започнат фармацевтичните лаборатории да започнат да произвеждат лекарства, които не им носят толкова големи печалби, колкото те биха искали. Това е истински проблем, защото ние подкрепяме редица проекти, за научно-изследователска дейност, но някои болести се промъкват, така да се каже, през задната врата и ние ги пренепрегваме. А това не бива да се случва. Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем избухването на подобни епидемии за бъдеще. И тук не говорим само за ебола, говорим и за други стари болести, които почти сме забравили. Как Европейската комисия възнамерява да е, се заеме с този въпрос. И още един въпрос. Има, можем да предприемем някакви мерки, за да може някои лекарства да преминат по-бързо през процедурата за одобрение. Защото в някои случаи процедурите са прекалено дълги и това възпрепятства бързото разрешаване на проблема с епидемията. Благодаря ви. Моля ви още веднъж да се придържате към времето, което ви е отделено. Госпожа Рибази. Благодаря, господин председател. Господин Бог, трябва да ви кажа, че бях фрапирана от вашето съобщение, публикувано във вестник Le Figaro в Франция, в което ви твърдите, че заплахата като цяло е доста слаба. Да, има някакъв проблем в Африка, но тук в Европа няма никаква опасност. Признавам ви, госпо, господин Борг, аз съм шокиран от подобен вид изявления. Твърдим, да, ние сме защитени, ще внимаваме да няма хора с висока треска, които се качват на самолетите към Европа, проблема си е в Африка. Но това е риторика достойна на, кол... на колонизацията защото има голям брой европейски граждани, които живеят в Африка. Освен това, аз се срещнах с специалисти от Гвинея и трябва да ви кажа, че те се изключително притеснени от положението в Африка. Така че ще ви помоля малко да промените начина по който се изказвате и да признаете, че има огромен проблем в Африка. Защо? Защото специалистите и лекарите, които се връщат от тези страни, ни казват, че в болниците дори няма теч... питейна вода че не разполагат с елементарно оборудване, липсват им ръкавици, маски или термометри за измерване на температурата от разстояние. Има огромен недостиг на инфраструктура в Гвинея, в Сиера Леоне и в Либерия. Световната здравна организация непрестанно повтаря, че има истинска спешност световно равнище и че в момента света губи битката срещу вируса. А вие сега твърдите, че целият този проблем въобще не ни вълнува, защото епидемията е в Африка. Господин Борг, не съм съгласна с а, това отношение и смятам, че изказването ви наистина не е на висотата на това, за което се борим от години, а именно развитието на Африка. Също така, мисля, че има истински проблеми, че вие го пренебрегнахте, а именно а, факт, който изтъкват редица специалисти, виролози, които са на място в, в Африка. И това е културният проблем. Ако видите какво се случва на място, има десетки, стотици хора в Африка, които бягат от болниците, защото те са дълбоко убедени, че вирусът идва от белите хора. Ето защо е много важно да бъдат обучени местни специалисти, които да намерят начин по който да им обяснят, че това е една истинска болест, една много опасна болест, която няма нищо общо с белите хора и която е истинска заплаха за тях. А по въпроса за вакцините, лабораторията GSK разработва вакцина, но тя не е пряко свързана с този вирус. И затова смятам, че Европейската комисия трябва много внимателно да наблюдава клиничните тестове, които извършва в момента лабораторията с тази вакцина, защото те могат да имат абсолютно неочаквани странични ефекти. И действително трябва да бъдем много бдителни и много внимателно да следим този вид клинични изпитвания. И моля ви, внимавайте как се изказвате. Благодаря ви. И от името на FTT има, думата има колегата Педичи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисарят, отговарящ за здравеопазването, за присъствието му днес тук. Бих искал да се спра на една точка от изказването, а именно ние трябва да помогнем за справянето с вируса там, където той е където се разпространява от етична гледна точка, но и за да защитим европейските граждани. И тази защита минава и през борбата срещу незаконната емиграция в Европа. Знаем, че демографските потоци към Европейския съюз често идват от някои африкански държави и пристигат в някои конкретни европейски държави. И често този поток от а, незаконна емиграция идва от а, някои африкански държави, в които на практика не съществува държава. Каква ще, какво ще е положението с тези незаконна емиграция и с хората, които е, я организират и които могат да имат а, евентуално досег с вирус Ебола? Благодаря. Така приключваме с кръга на въпроси от координаторите и давам думата на комисария Борг за отговор. Нека да говоря на госпожа Ревеса. Аз много, много се старах и сега, и преди това да кажа, че не бива да бъдем ограничени в тезите си, да защитаваме себе си и да не помагаме на другите в никакъв случай. Всъщност, първата част от моето изказване днес – засягаше това какво ще правим в помощ на африканските страни. И едва в последствие започнах да говоря какво правим за защита на нас самите. Макар, че ако трябваше да спазвам протокола, е, би следвало да говоря единствено какво правим за защита на нашите граждани, защото това е моето моя портфейл. А, но аз се чувствам морално а, отговорен и много се радвам, че тук се повдигна този въпрос, че ние имаме морално задължение, независимо от това какъв е опита ни, възможностите и така нататък. А, това морално задължение идва от това, че по-богатите части на страна трябва да помагат на не само на бедните страни, но и страни, които е, току-що са излезли от, е, гражданска, от същение, гражданска война. И е, дори факта, е, че ние овладяваме болестта там, е, ще помогне тя да не стигне до нас. Аз не разбирам защо да не коментираме това, защото в края на кращата моята основна работа е да, да пазя от здравни рискове европейските граждани. Също а, има други комисари, които се занимават с а, е, така външните аспекти, как да помагаме. Така че първата ми работа беше да ви обясня какви са конкретните проекти. Не е, конференции тук и там. Конкретни е, на, проекти на място с изпращане на специалисти и всичко. И искам публично да изкажа благодарност на всички тези доброволци, които отиват в тези страни. Е, ние трябва да можем все пак да поемаме някаква е, отговорност. Тези хора, които идват, отиват там, би следвало да имат някакви гаранции, че ако нещо се случи, те ще могат да бъдат е, придвижени до Европа и съответно лекувани. Та, когато се говори за евока... евакуация, тя е в контекста на е, усилията за подпомагане на тези страни. Някои, е, примерно, е, авиокомпании спират полетите до тези страни. И сега апела е, нека да имаме повишени е, изисквания за контрол, но да не спираме полетите, защото в противен случай ще само ще отежним положението в тези страни, защото хората няма да пътуват до тях, няма да има стимули и за доброволците да отиват там, няма да има хуманитарна помощ и така нататък. Така че ние призоваваме съседните страни да дават възможност поне на хуманитарната помощ да влиза в тези страни. И когато правих моята декларация, имах предвид именно е, коментарите на господин Пишат, а именно, че ние всъщност е, се движим по едно опънато във въздуха въже. Е, признаваме от една страна, че има проблем. Е, знаете, че имаше е, и обява от Световната здравна организация, че има епидемия от детски паралич, който също е много заразен но в същото време трябва да бъдем много внимателни да не причиняваме паника, която води до ирационални решения. Знаем, че точно това се случва. Когато се насъди паника. И е, ние трябва да вземем точно решение. Как е, да останем достатъчно бдителни, бдителни но и да успокоим гражданите. Не е защото искаме да задържим болестта само в тези страни, а за да успокоим и нашите граждани. Просто едното не може да се случва без другото. И е, смятам, че днес е, изключително ясно се изказах в такъв смисъл ще има ли средства и откъде ще дойдат пари в тези времена на бюджетни економии. Вече казах, че Световната здравна организация изпрати писмо неодавна с обращение към всички министри на здравеопазването и на въздухоплаването с настояване да не се въвежда забрана за пътуване, защото е изключително важно да не се изолират тези страни. В противен случай е, ще се, е, има загуба на човешки живот, тъй като не могат да пътуват до там съответните здравни специалисти. Също има апел за предоставане на половин милиард евро е, не само към Европейския съюз, но към всички страни членки на ООН. Смятам, че и е, Световната банка ще отпусне 125 милиона, е, щатите също. Ние трябва да оценим ситуацията, да видим какво се случва с фондовете за развитие, защото съм убеден, че част от тези фондове могат да бъдат е, предназначени за хуманитарна помощ. Останалите средства могат да, да отидат за изграждане, дългосрочно изграждане на здрав... системата на здравеопазване в тези е, страни. Например, е, подобни мерки предприехме с осигуряването на подвижни лаборатории. Така че с творчески творческо мислене и сътрудничество, ще намерим е, начин да не изоставаме в усилията за международна помощ. Е, поставихте въпроса за научни изследвания. в Оксфорд, който е, се финансира частично от Европейския съюз и от Welcome Trust, който е фонд за международно развитие. От е, средата на септември ми съобщават, че ще може да се започне вакцинирането на доброволци. Става дума за изпитване на е, вакцина за ебола вече на хора. Също има вакцина, разработена от GlaxoSmithKline и е, Института за здравоопазване на щатите, финансиран от Международен консорциум. Тоест има средства за научни изследвания и а, мисля, че нашия фонд за развитие беше единствения, който не беше а, намален, така че има сериозни суми за научни изследвания, милиарди, 8 милиарда за медицински изследвания, включително вакцини. Разбира се, ще мине известно време. Но Европейската агенция за лекарствата създаде специална група с специалисти, които имат опит в е, създаването на вакцини и тази специална група има за цел да обобщава информацията за експериментални лечения и вакцини, които в момента се разработват. И СЗО дава разрешения за е, спешни клинични изпитания, включително върху хора, на, за подобни вакцини, така че да могат вакцините да бъдат използвани достатъчно бързо. Научните изследвания се занимават не само с проблемите на ебола, но и други заболявания, за които е необходимо да има вакцини, макар те в момента да не са в да не са стигнали до е, състояние на е, епидемия. Според мен трябва да се постигне повече в областта на координирането. Има център, който се ръководи от комисар Георгиева за координиране на спешната помощ. Е, ние ще продължаваме да се срещаме, да обменяме информация и да наблюдаваме положението. Има създаден комитет за сигурност по директивата за трансгранично здраве. Я мисля, че ще има и още средства за дейност в това отношение. Thank you very much, Commissioner. On the uh, Health Security Committee, Uh, Комисията по здравна сигурност бе е, създаден по решение, прието от парламента и съвета минали през октомври. И той е, действа е, в момента. Ние се занимаваме и с епидемията от детски паралич. Страните членки Разбира се, изпитват затруднения за средства. В момента има няколко кризи в това отношение. Така че капацитета на страните членки не е много голям, но те реагираха много професионално. Предприеха се ключови мерки, включително е, дефинирането на е, признаците, е, призива за неограничаване на въздухоплаването и други. Ние е, работим оперативно на европейско ниво, също така разполагаме и с електронна система за предупреждение, е, където се изпра... изпраща информация за потвърдени случаи. Така че на европейско ниво има много добре връзки. Проблема е в Африка. Там е, стои въпроса как се идентифицират е, случаите там, защото те нямат е, лабораторните възможности, които имаме тук. И вероятно броя на, заболяв... на случаите на ебола там е много-много силно подценен. Ние не мисля, че имаме ясна оценка, ясни данни за размера на проблема. Благодаря. Сега започваме с втория кръг от въпроси. Благодаря. Много е фрустриращо да се изказва човек съвсем накрая, защото в края на крещата всички въпроси вече са зададени и вие дадохте отговор, така че по-скоро ще коментирам. Говорихте за ролята на въздухоплавателните компании и мисля, че е, ние в това отношение ние имаме достатъчно опит е, с е, работа с епидемии в Европа на африканския континент, епидемии, които не можем да лекуваме. И в Европа в момента сме напълно наясно какво се случва, но мисля, че ако внезапно се окаже, че в европейския, че в Европа има случай на заболяване на ебола, е, просто така ще прераснат емоциите в паника. Така че е изключително важно да се овладее епидемията, защото ние не можем да лекуваме за болелите, трябва да дадем и възможност на населението там да се бори с това заболяване. Това, което вие казахте, макар че не искате да драматизирате, е много важно, но прогнозата на СЗО е, че се очаква утъжняване на положението в близките месеци. Ако добре разбрах, се очаква 10 е, милиона случая на е, починали от заболяването. И е, също казахте, че здрав... системите на здравеопазването там се сриват. Това си е катастрофа и тя налага да се търсят спешни мерки. Но освен това трябва и ясно е, да си дадем сметка е, колко драматично е положението и колко необходимо е да се финансират научни изследвания а съвета непрекъснато намалява бюджета за тези изследвания, включително за е, изследвания в медицинската област. Подобни изследвания трябва да получат е, съответните ресурси. Смятам, че отново, че не, не можем толкова да се гордеем, че ние сме постигнали нещо, защото ето за пореден път щатите са тези, които излизат с вакцина. Така че е, трябва да е, можем да се възползваме от е, възможността да има вакцини, но трябва да търсиме и средства за научни изследвания. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз бях докладчик по а, опасностите и трансграничните рискове от заразни болести след а, тристранни срещи сред трилог с а, комисията и съвета по време на ирландското председателство. Постигнахме резултати. Значи, говориме вече един час с, с това и чак, чак чак сега стигаме до това решение, това решение, което позволява и дава възможност да бъдат успокоени 500 милиона граждани. Но от зимата насам, господин, господин комисар, сме изпълнени изправени пред а, тази опасност, пред, този болест, пред тази болест и никой обаче не каза до този момент, ето има решение взето тогава и тогава и така нататък. Ето италианското председателство призовава към сътрудничество а, сега за рапатриране на, за, на лицата, на които се налага и така нататък. Но никой не каза, че немците и италянците са унези, които не искаха координация. Защ, защото продължение на две години и половина ние работихме по този въпрос. Имаме взето решение, което е една добавена стойност по посока защита на европейския граждан. Така че, господин комис, комисар, вие можете да повдигнете този въпрос, а колкото до научните изследвания. Става дума, казвате, че, че, този, че този вирус беше непознат до преди 3 месеца. Но 96-та година за първ път този вирус беше открит е, на брега на река в Африка, така че СЗО, ние е, Лекари без граница в момента считат, че може към 20 милиона, 20 хиляди жертви да имаме в най-скоро време, а има милиони хора, които в момента са под карантина. Така че а, защо не се направи нищо? А, Мишеля Ривази го каза, макар и да не съм обикновено съгласен с това, което казва господин Денес Мекер. Благодаря, господин председател. Някои от въпросите, които исках да задам, вече намериха отговор, така че ще подкрепа казаното от Жил Паню. Аз бех докладчик в Сянка и работих по тази по това ново законодателство. Бих искал също така да кажа няколко думи за комисията за която е в състояние да координира действията на държавите членки в подобни обстоятелства. Така че Как, функцион... как функционира санитарната безопасност, как бихме могли да реагираме предвид създалото се положение. Повечето държави членки разполагат с, с собствени насоки, имат също така центрове, в които могат да приемат път пациенти е, заболели от ебола. Е, можете ли да ни кажете какво, кой, кой с кого разполага какво и как, как може нещата да бъдат подобрени? Благодаря, господин е, председател. Благодаря, господин комисар. Радва, радваме се, че няма широко разпространение на болестта в Европа, но искам да ви припомна, че през септември в края на септември ще се върнат студентите. Те ще се върнат към европейските университети. Е, няколко стотици от тях ще дойдат от Нигерия ректор на университет, в който има няколко стотина нигерийски студенти, каза, че ще се разпространят въпросници за оценка на риска. Сега не трябва ли обаче да се вземат повече мерки? Аз не бих искал да създавам паника, но ми се струва, че трябва да бъдем малко по-реактивни. -по Колкото до превенцията. Европейският център разполага с 5%, с 5% по-малко персонал. Как, как можем да оправдаеме под подобно намаление на бройката при дадените обстоятелства? А колкото до медикамент, който е а, е, изработен в а, е, Съединените щати, има ли възможност да се ускорят процедурите за неговото използване в Европа? Да, има социокултурни а, е, а, особености, които биха могли да обяснат а, раз, раз, разпространението на болестта. Има други обичаи в Африка, които спомагат най-вероятно за, за разпространението на болестта, като в Либерия, например. В крайна сметка 100 000 пациенти за един лекар са също социално, социокултурни особености или специфики, които трябва да бъдат взети предвид има всъщност огромни, много големи социални проблеми, които трябва да бъдат решени. И сега госпожа Кирик. Благодаря, господин председател. А, Подкрепям казаното от докладчика през лятото в Холандия. Говорихме многократно за санкции против Русия. И аз бех помолила комисар Борг да отговори на въпросите ми, свърза на моите въпроси, но той не ми отговори. Нека не забравяме, че става дума за важни проблеми, или че става дума за Африка. Ако ставаше дума за Европа, щяхме да търсиме по-други решения на проблема. Господин Петър Ле спомена този въпрос. и смятам, че Европейския парламент трябва да наблегне и да потърси решение на подобни въпроси, то не само по време и когато е в предизборна кампания. Колегата Шалдемос, господин комисар, смятам наистина, че вашето изказване беше добро и наистина не може да се намерят лесни отговори на сложни и широкомащабни въпроси. В крайна сметка, ние говориме за липсата на капацитети в, в държавите членки. Какво можем да направим? Вие ви казахте, че държавите членки не разполагат с достатъчно капацитет, инфраструктура, персонал, средства. Можете ли да ни кажете, можете ли да ни препоръчате какво да направим? И а, може би можете да ни кажете каква информация трябва да разпространяваме в държавите членки за пътуващите е, студентите и така нататък и какво може да се направи е, повече в областта научните изследвания, за да можем да предотвратиме разпространението на риска в Европа. Благодаря ви много за всичко, което сте направили и желая всичко най-хубаво за бъдеще. Така, доста въпроси бяха зададени. Сега давам думата на комисар Борг за отговори. Много ви благодаря. За мен беше удоволствие да работя сътрудничество с вас през последните две години и ми се струва, че голяма част от законодателните текстове, по които работихме, бяха приети благодарение на подкрепата от ваша страна. Позволете ми да ви кажа къде смятам, че са силните ни страни в а, тази контекст и кои са слабите ни страни. По отношение на изследователската дейност, разбирам притесненията на госпожа Гростет, която се пита защо винаги американците правят големите открития. В случая трябва да кажем, че има един европейски проект и един американски. И също така, тъй като проектът на Оксфордският университет, който ще започне изпитвания с доброволци през септември, ще бъде пионера по отношение на ебола. Така че, може би не сме много силни в областта на дейност, но поне сме добре подготвени. Ако ме попитате е, какво е положението с лабораториите, смятам, че сме изградили една ефикасна мрежа, която показва солидарност и страните, които не разполагат с необходимото оборудване, за да изготвят бързи и надежни тестове, ще могат да се възползват лабораториите в другите държави. Това, което сме в състояние да направим в момента, ако се стигне до разпространение на вируса на територията над континента ни. Тоест, а, знаем с а, кои, с какви точно а, лечебни заведения разполагаме, някои от които са напълно изолирани и са готови да се работят. В някои други държави членки има наличен фонд от такъв вид здравни заведения, които биха могли да бъдат изолирани и да се използват в случай на епидемия. По отношение на средствата, убеден съм, че чрез по промяна на насочеността на някои от фондовете за развитие ще можем да подпомогнем, поне отчасти да финансираме средствата необходими според СЗО за справяне с сам. Смятам обаче, че е, имаме все още проблеми с евакуацията, не в конкретни случаи, но за бъдеще. Защото все още не сме достатъчно подготвени за такива случаи. Трябва да разполагаме с е, необходимите необходимото оборудване, с, военни самолети, които да са оборудвани за, прена... за превозване на пациенти. Безвъобще да споменаваме въпроса за гражданските авиокомпании, които не разполагат с достатъчно добре обучен персонал и които чети просто ги е страх да изпълняват полетите. Знаете, че в момента има стачка на авиокомпаниите в Либерия, които отказват да изпълняват полети. Затова и работим в сътрудничество с останалите комисии в Генерална дирекция Санко, с комисарят отговарящ за хуманитарните кризи, както и комисарят отговарящ за външната политика, за да координираме евакуациите в случай на нужна евакуация в голям брой, включително и чрез, е, дори да става въпрос само за координация на евакуациите с, с военни самолети. Както знаете, за момента евакуациите бяха много малко на брой. Испания репатрира свои гражданин, който за нещастие по-късно почина от вируса. Обединеното кралство е в състояние да осъществи такива евакуации, но дали случай същият с други по-малки държави. Затова трябва да имаме координация на европейско равнище за подобни случаи. И ако ме питате къде трябва да насочим усилията си и къде е слабото ни място, според мен то е именно по отношение на евакуациите. Защото последователската дейност, тестването и подготвеността за евентуално избухване на евентуална епидемия, мисля, че с постоянната координация на, на различна комисията смятам, че сме подготвени. На въпроса на господин Педичини и незак... свързан с незаконната емиграция, първо ще ви дам личната си оценка. Разбира се, аз самият идвам от проблеми от страна, която се сблъсква с много сериозни проблеми от внезапното увеличаване на миграционните потоци, също както Италия и Гърция. а самият бях министър, отговарящ за а, този сектор в продължение на повече от 10 години. И много често се чуват твърдения, като например по този начин ще влязат туристите в, терористите в Европа. Е, има много полезни начин за тях да навлязат на нашата територия, отколкото да отидат в е, Либерия, да платят 1000 е, евро, за да преминат е, с несигурен плавателен съд и да се озоват в Лампедуза. И също така не смятам, че един пациент, страдащ от ебола, е в състояние да преодолее цялото това пътуване през Тунис или Либия и е, самият път на рибарска лодка, който обикновено отнема няколко дни. При след това, колкото и трудно да изглежда на практика да се появи опасност от вируса чрез миграционните потоци на незаконната емиграция. Има и други пътища за навлизане, освен пътищата през Северна Африка. Ето също ние създадохме специална работна група съвместно с работната група по иммиграция и то ще преди избухването на вирусът от Ебола. Въпросът е, защо трябва да има преглед и наблюдение на здравословното състояние на мигрантите, които навлизат на територията на Европейския съюз, ако няма координация между държавите членки, ако няма еднакви критерии в Гърция, в Малта и в Италия за това какво се тества, то тогава няма никакъв смисъл от този вид контрол. Така че трябва да се разработят е, критерии за е, наблюдението и за контрол на здравословното състояние на мигрантите, навлизащи на територията на Европейския съюз. Мисля, че казах достатъчно по въпроса за научните изследвания че се твърди, че неволята учи и ние трябва да се стремим да насречим разработването на вакцини, а в случай на спешна нужда, трябва да се опитаме да ускорим процеса на получаване на одобрение. Едновременно с това трябва да гарантираме, че всички продукти, които се пускат на пазара, са безопасни. Ето защо Европейската агенция за лекарствата има специална работна група, която работи по този въпрос. Тоест, в случай на нужда има специално ускорена процедура за пускане на пазара на вакцини, които са били тествани е, при хора. И това ще се случи в най-скоро време с тези два проекта, които споменах. Един американски и един европейски. Въпросът за студентите, защото някой спомена студентите, които се връщат в Европа както вече казах, няма съвършен метод за контрол на здравословното състояние на хората, напускащи африканските страни. Единственият критерий е из... измерване на... на температурата, за да се прецени дали съответният човек страда от треска или не. Но е да е болен от малария, а не от ебола, например. И трябва да кажа, че дори погашените случаи на тревога са нещо положително, защото показва, че ние разполагаме с а, а, работеща система за ранно обозначаване на проблемите, дори да става въпроса за болести, които имат сходни симптоми с ебола, не са ебола, като малария, например. Така че ако някой, ако в някой случай, който има съмнение, че може да има ебола и се оказа след анализа, че резултатите са отрицателни, това всъщност е нещо положително. Казахте, че последния път, в който имаше опасност от епидемия, бяха произведени голям брой вакцини, които така и не бяха използвани, но това е по-добрият вариант, отколкото да избухне епидемия и да няма достатъчно вакцини, които да бъдат закупени. Спомням си, че това се случи в моята страна при птичия грип. Ние не разполагахме с достатъчно вакцини и трябваше да купуваме от другите държави членки. Сега, разбира се, положението е по-различно, защото има директива за сътрудничество по отношение на вакцините на европейско равнище. Джон, може би ще добавиш какво правят държавите членки, промяната на информация, какво конкретно се прави в Комитета за здравна безопасност. Съвсем накратко, моли председателят. Две минути. Обмен на информация в комисията се извършва в реално време по електронен път – Примерно вчера имаше следния казус. Една страна членка не можеше да нямаше информация за реално как се извършва тестване на пациент за ебола. И ние им предоставихме информацията незабавно. Това е пример как по-големите страни могат да помогнат в реално време на по-малките със своя опит. За сега системата работи и се надяваме, че ще остане ефективна на същото ниво. Председателят, благодаря. Благодаря и на комисар Борг за неговата презентация и за готовността му да отговори конкретно на всички отделни въпроси на нашите колеги. Сега му казвам довиждане. Е, благодарим отново за присъствието и е, само 30 секунди прекъсваме, за да продължим с точката, която отложихме от сутринта. Grazie colleghi e Possiamo ritornare al punto... Благодаря, колеги. И сега се връщаме към седма точка от нашия дневен ред. Становище е, изготвено от колегата Гербранди за европейското полугодие. Давам думата на господин Гербранди, който ще ни е, даде пояснение по текста, който за сега е, е наличен само на английски. Е, благодариме на господин е, Гербранди за работата му, докато вероятно колегите са пребивавали на плажа. Последните е, минути от едно заседание са най-удачни за това да спечеля вниманието на присъстващите, така че ще се възползвам от този шанс. Беше предвидено да разгледаме темата днес преди обед, но смятам, че е по-добре да дискутираме въпроса след е, разговора с комисар Поточник днес. Той ни каза някои много е, ценни новини и информации, които са е, много важни. Е, поставя се акцента на економическото растеж и устойчивост, така че много се радвам, че сега повдигаме темата. Съвсем е, накратко, господин председател, мога да кажа, че е необходимо да започнем с няколко бележки за това какво е европейското полугодие. Това не е тема, която се дискутира в медиите ежедневно. Всъщност финансовата и економическа криза, която създаде огромни проблеми в Европа, показа, че има голяма разлика между економиките на страните членки. Затова решихме да се създаде е, този цикъл на европейския семестър, който е един цикъл на 6-месечно координиране на економическите политики на страните членки. Там се отчитат и е, мерките за економически и структурни реформи и се е, предлагат мерки за действие. Европейския съвет също потвърждава е, тези препоръки, т.е. те не се изготвят само от комисията. Това е част от е, фундаменталните реформи, които в момента текат в Европа. Е, стратегическия документ Европа 2020 е водещ в това отношение. Там се предвиждат структури реформи, които са основополагащи за бъдещи економически е, растеж. Ние трябва да е, да дадеме доклад два пъти годишно, когато разглеждаме прегледа на Комисията за економически растеж и веднъж, когато разглеждаме конкретните препоръки на Комисията за отделните страни. Ние сега ще е, направим това за 2014 е, и ако е необходимо 2015 година. Три стълба имаше в програма 2020 устойчивост, економическо развитие и социален. И е, стълба и устойчивост трябва да бъде абсолютно застъпен в е, семестъра, защото всяка структурна реформа трябва да има своя елемент на устойчивост. Това е мнението не само на мен, но и на Европейската комисия, но и на съвета да ви дам няколко примера за проблеми, които бяха споменати. Примерно фискалната реформа, ефективност на ресурсите, качество на въздуха, субсидии. Това са някои от темите, които са поставени в последните две години. Аз лично поставих голям акцент върху становището на комисията ЕНВИ – тази година, защото смятам, че то е от ключово значение. Защо? Ние все повече е, в процеса на полугодието говорим за устойчивост, но считам, че е изключително важно ние в парламента като комисия по околна среда не само е, да покажем интерес, но и да а, е, настояваме на моментите, които искаме да се появят в окончателния е, доклад. Поздравления за италианското е, председателство, което организира неофициална среща на министрите в Милано. Следващата стъпка ще е да има съвместно заседание на министрите на околна среда и на финансите сега беше е, заседание с министрите на индустрия. Само 1500 знака е документа, толкова ми е, е ограничението за проекто становище, затова е толкова краткото. Но може би е, има смисъл не само да го дискутираме, но и също да се ограничим в измененията си, защото трябва да изпратим едно много целенасочено, кратко, сбито послание на комисия ЕКОН, ако искаме да е, излезем с достатъчно стегнат текст. Филип Дебакър е докладчика в ЕКОН. Той излиза със своите становища, има своите бележки за е, е, данъчно облагане и, и, и ресурсова ефективност, така че смятам, че ние можем да излезем с един много силен текст от е, името на Комисията по околна среда. Като цяло е, трябва ясно да се каже, че този, това полугодие дава възможност да се подсили економиката. Считам, че е много важно да работим и да формулираме съответните приоритети. После е, ресурсова ефективност, естествено, това е тема, която е от економическа важност. Европейската комисия предоставя резултати на базата на анализи. Говори се за годишни економии, за индустрията от 600 милиарда евро на година става дума. Ако някой иска да му кажем защо е важно да има енергийна ефективност, достатъчно е да чуе само тази цифра. Става дума и за стотици хиляди работни места, което е изключително необходимо в Европа. Но също така ние трябва да търсим ефективност на ресурсите, но и е, да формулираме национални стратегии за тази цел, които да бъдат координирани в рамките на европейското полугодие. Това е практически идеалната процедура за тази цел. И трето, отпадъците, изключително тясно свързана тема с ресурсовата ефикасност. Мисля, че трябва да повдигнем тази тема в нашето становище защото има огромни разлики между страните членки, а именно това се опитваме да преодолеем с процеса на европейското полугодие, т.е. да няма прекалено големи различия в економиките на страните членки. Това е, имам подадени вече няколко изменения. Едно от тях е за екоинновациите. Изключително важно е да се постави акцент върху тях, ако искаме да подсилим економиките си. Също е, ще подавам изменения в този смисъл. Също е, казахте, че е, голяма част от работата се извърши през август, когато голяма част от нас почиваха Искам да благодаря на моя асистент, който когато аз почивах, той работеше в офиса, така че благодаря. Благодаря. Благодаря и на вашия асистент за извършената работа. Нека да чуем сега докладчиците в сянка и след това давам думата отново на колегите. Благодаря ви. Аз съм съгласен с казаното от докладчика. Трябва да намериме нови модели на развитие и селективно начин на инвестиране, като се наблегне приметно на озеленяването на дадени е, сектори. Ние не трябва непременно да бъдем най-голямата и най-силната економика в света, но определено трябва да бъдем най-устойчивата економика в света. И за това нека да ви дам един пример от моята страна, от Португалия. Ние реструктурираме в момента бюджета на страната, имаме много проблеми, обаче е, насочваме нашето внимание към е, екологизиране на економиката. Нам, намаляване на зависимостта от другите страни и по този начин увеличаване на работните места. Трябва да разходите за а, работните места да бъдат а, пренасочени към а, такси за замърсяване. Просто трябва да има нови модели за възстановяване на економиката чрез озеленяване, екологизиране на различните сектори. Трябва също така да се работи по облагането, което насърчава много, много често инвестициите и да се отнеме от данъчната, данъчното бреме, данъчната тежест за създаване на работни места. Също по този начин можем да постигнем известна конкуренция и наистина да постигнем целите, които сме си поставили след. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Сибиле. L'efficienza del... Ще бъда много кратък. Ефектив... Енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите са ключови понятия за бъдещето. Чрез правилното им използване ще можем да постигнем по-голяма конкурентоспособност. Нашата цел е намаление на разходите с 20%. Някои страни са си поставили за цел 10%, но има страни, които смятат, че няма да, няма да могат да достигнат залегналите в стратегия Европа 2020 цели за 20% енергийна ефективност. За това аз предлагам да има обвързващи правно обвързващи мерки, които да бъдат задължителни с а, такси и глоби, като разбира се се вземе предвид а, а, състоянието на страната и съществуващите норми. А, европейският а, семестър ще а, спомогне за поддържането и под, подпомагането на а, стабилността на бюджета от екологична гледна точка. А, някои изследвания доказват, че че трябва данъчното бреме да бъде пренасочено от трудовия пазар, от работните места към екологията и замърсяването. Подобни мерки биха а, напълнили държавната хазна, като същевременно имат положително влияние върху околната среда и Както казах, те трябва да се отчитат в европейското 6 месече и ако на, на наблегнем повече на зеленото екологично развитие, ще а, спестиме 70 милиарда евро. Грация. Също така трябва да има и по-последователна политика в областта на управлението на отпадъците. Аз също, колегата Конечна, бих искала да се спра на два проблема. Първо, този документ и неговото съдържание трябва да бъдат по-тясно свързани с документите по здравеопазване и защото а, економическата и финансова криза има пряко а, влияние и пряка отражение на достъпа до здравоопазване. В много страни просто това ограничава достъпа до здравоопазване и нашата комисия е тази, която трябва да бди подобно нещо да не се случва и това да бъде отразено в доклада. И проблема, свързан с екологичните работни места и добавената стойност на тези работни места. Те са, те са споменати в доклада, но струва ми се, че трябва да бъдем много по-конкретни и да посочиме начините, по които можем да ги създадем, защото нека не се лъжиме. Тези работни места няма да се самосъздадат. А с по-конкретни мерки ще обогатиме този текст. Готова съм да направя конкретни предложения на докладчика. Аз ще бъда още по-кратък от преждеговорящата. Първо бих искала да благодаря на докладчика за обемната работа, която е извършил по време на летната вакансия. Първо, е а, имаме възможност да излезем със становище по този важен въпрос и това означава, че нашата комисия е извоювала своето място а, в а, а, институционните, в, а, сред институциите на Европейския съюз. Но какво трябва да направим е сега? Трябва да подчертаеме а, успехите на а, отделните държавни член, е, държави членки при а, и, изпъл, изпълнението на нормите за екоинновациите и а, по този начин, чрез тесните успехи, да насърчим и другите да върват по техния път. Благодаря. Следващия. Благодаря, господин председател, представителя на Европа за свобода и демокрация. Ние с приехме пред предизвикателството да излеземе с становище и подкрепяме предложенията на, господ, на господин Гербранди и неговата група. Бихме искали да наблегнем на някои аспекти Става дума за противоречията, противоречия между думите и делата. Матео Ренци, министър-председател на Италия, заяви тук, че започваме по нов път и ще дадем ново измерение на европейския проект. Да, това е едно много успокояващо заявление, тъй като то е насочено към едно по- добро бъдеще, но от друга страна в Италия и Харватия а, решихме да а, удвоиме ресурсите за използване на на изкопаеми енергийни източници, които са абсолютно пагубни за различни отрасли и сектори на страната. Производството на а, твърдо гориво не е устойчиво производство, тъй като ресурсите не са вечни. За това трябва, може би, да обърнем по-голямо внимание на раз, раз, а, разпределението на а, твърдото гориво и да дадеме повече а, властта нашите граждани да изразят своето мнение по въпроса. Господин Лес. Докладчика и докладчика в сянка изразиха едни много приемливи позиции. Бих искал обаче да да да спомена португалския пример. Португалски министр по околната среда излиза с а, програма, която а, по принцип би трябвало да позволи страната да излезе от кризата. Но ние е, се развеждаме едни и други проблеми, но като че ли така едва се докоснахме до проблемите свързани с здравеопазването, а ние сме комисия, която отговаря под, за здравеопазването. Защото Кризата доведе до економии, до бюджетни а, съкръщения. Ето Гърция. Гърция а, използва много малко генерични медикаменти, а, а предимно в Гърция се използват оригиналните медикаменти. Така че, ако ние искаме да постигнем някакви резултати. Трябва да включиме в този доклад, че искаме ефективно здравоопазване, което обаче да бъде рационално и прагматично. Тоест, бих искал в а, изменението, което ще внеса, и което ще ви помоля да подкрепите, ще включа предложения за по-добро ефект за, по за по-голяма ефективност на системата за здравеопазване. И сега последният докладчик. Благодаря, господин председател. Ние не можем обаче да подкрепиме това а, предложение. Шест са, са темите. които са следните. И да ви, и да ви кажа какво според мен е неподходящо в тях. Европейското 6-месечие е проблем за мен. Продължение на 4 години бях депутат в националният парламент и можах да бъда свидетел и да констатирам с влиянието и последиците от европейския семестър върху националния бюджет. Тоест, препоръките всъщност са заповеди. Когато през есента държавата членка или парламента трябва да гласува бюджета, се казва следното. Това са изискванията на Екофин, така че не можете да правите нищо. Поради тази причина предложенията или препоръките са, всъщност се превръщат в задължително изпълнение, което всъщност лишава от суверенитет държавите членки. Сега, може би е време да дам отново думата на нашия докладчик и на комисията на господин Кодеско. Е, Thank you very much, Mr. Chairman. I, uh... Много ви благодаря, господин председател. Аз представлявам генерална дирекция околна среда и представлявам Европейската комисия. Ние сме в тясно сътрудничество с, с ЕКФИН и с Генерален секретариат. Както знаете, комисията вече е представила съдържанието на своето предложение по същество в програма, така че няма да отнема много време в разискването ви. Предупредили сме годишната оценка на растежа за 2015 година, в рамките на новият процес на, на европейския семестър. Разбира се, разглеждаме задълбочено въпроса, изготвяме редица проучвания на равнища на Европейската комисия и в държавите членки. И очевидно, че има много големи печалби за гражданите и за предприятията ако се използват по-ефикасно ресурсите и ако се премине към екологизиране на економиката, няма да влизам в подробност. Но е ясно, че преминаването към по-стойчив економически модел с повече екологизиране не може да стане за ден или два. Това е един много дългосрочен процес и ние се радваме, че ви също сте ангажирани в него. И в този контекст миналогодишната оцен... годишна оценка на растежа заяви готовността на Европейската комисия да работи в тясно сътрудничество с съвета, Европейският парламент, другите институции и гражданското общество в контекста на пощени усилия за поставяне на основите на един устойчив и делегатен приобщава срещу с целият Европейски съюз. Също така се придържаме и към приоритетите, заложени в съобщението от марта 2013 година в което се твърди, че трябва да се случи върху по-устойчиво използване на ресурсите и че трябва да се съсредоточим върху целите заложени в пакета за кръговата економика, която беше поставен през месец юли, който вие обсъдихте наскоро. Очакваме близко бъдеще по-подробни и конкретни идеи от ваша страна. А сега бих искал да се спра само на два аспекта. От наша страна, от страна на Европейската комисия, ние работим в тяхно сътрудничество с държавите членки за получване на резултатите от европейския семестър чрез наскоро създадена експертна група и чрез тази, в рамките на тази експертна група обменяме най-добри практики и опит, защото е очевидно, че някои държави членки са по-напреднали от други и е важно те да споделят своите познания. На заседанието си през месец юли съвета по околна среда насърчи по-силното включване на кръговата економика в процеса на европейския семестър и в стратегията Европа 2020 година. И също така е добре да се разработи един показател за кръговата економика, който бъде включен в целият този процес. Освен това, италянското председателство организира първата неофициална среща на министрите на околната среда, съвместно с министрите, отговарящи за заедостта, което ние много високо ценихме. Освен това се предвеждат заключения на съвета, които да бъдат прияти на следващото му заседание през октомври. Освен това, италянското председателство ни уверява, че следващото председателство ще продължи да смята екологизирането за един от приоритетите в дневния ред през 2015 година. Като цяло, приоритетите, които вие изтъквате в проекто становището си, напълно отразяват нашите собствени цели и целите на италянското председателство, както и вече заявението на съвета по околна среда. Благодаря ви short... И сега давам думата на доклада за кратък отговор. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Бих искал да благодаря на колегите за почти единодушната подкрепа за моят проект, за моето проектно становище. Очаквам с нетърпение техните изменения. Съгласен съм с колегата Лизи и с колегата Конечна и ще очаквам с нетърпение техните предложения за здравеопазване, което действително в момента липсва. И един последен коментар. Ако не сте съгласни толкова колкото твърдите, моля ви да използвате влиянието, което имате в групите ви, за да бъде прието становището. Защото е много важно тези точки, които гласуваме в нашата група да остана в окончателния текст, който ще бъде гласуван в пленарна зала. Работим тяхно сътрудничество с господин Дебакер, но ще имаме нужда и от вашата подкрепа. Благодаря ви, казва председателя. От вас, <laughs> ваша страна трябва да ви кажа какъв е графика. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 септември в 12 часа и само на английски. ще гласуваме становището на 13 септември. Очаква се на 7 октомври да се приеме становището в комисията ЕКОН и да се гласува на пленарното заседание през октомври. Добре, с това смятам, че можем да приключим днешното заседание. Благодаря ви за това, че останахте след 6.30 днес. Благодаря и на преводачите за работата им днес. Довиждане!